Okay, thank you, gentlemen of the press. Благодаря ви. Благодаря на пресата. Трябва да започнем. Добър ден, дами и господа. Бих искал да пожелая добре дошъл на кандидат комисар Дегут на това изслушване. Тази процедура е от голямо значение. Това е много важен момент от номинирането на Европейската комисия, защото тя ще работи за европейските граждани в следващите пет години. Само Европейския парламент може да упражнява демократичен контрол на изпълнителната власт в Европейския съюз. Значението на това изслушване се увеличава и от факта, че Лисабонския договор предоставя на нашия комитет и на нашата комисия и на нашия парламент допълнителни правомощия е, ние трябва да знаеме какво можем да очакваме от е, нашия бъдещ комисар преди да вземем решение през следващите седмици. Е, Европейският парламент е с законодател по силата на Лисабонския договор и ще участва активно в оформянето на европейската търговска политика. От името на членовете на комисията трябва да а, ви уверя, че ние очакваме да работиме в тясно сътрудничество с комисията и съвета. Е, съгласно е, насоките за одобряване на комисията и съгласно нашите правила, парламента е, трябва да даде оценка на кандидат-комисарите, на тяхната компетентност, на техния европейски ангажимент и на тяхната независимост да види дали те имат необходимите знания за упражняване на тази дейност. Е, комисарите отговарят писменно на въпросник, който им беше предоставен и е, отговорите са разпространени. Също времено е, е комисара е предоставил също декларация за своите интереси, декларация за интереси, както и е, автобиография. Процедурата ще бъде следната. Е, имаме превод на 22 езика и много ви моля, за да може превода да протича нормално, да не говорите е, бързо, за да може да имаме нормална комуникация. Това изслушване се предава по интернет и ще има също така видеозапис. Е, също така ще се изготви и протокол, който ще бъде на ваше разположение колкото се може по-бързо след приключването на а, е, това изслушване. Е, също така може да се след да се е, и да присъствате на изслушването в зала 3G3. Е, разполагаме с 3 часа. Е, им. Процедурата е описана в документ, който е във вашите папки. И сега комисара ще представи своето изказване. То ще бъде не повече от 10 минути и след това в продължение на 2 часа и 40 минути ще е, имаме въпроси и отговори. Въпроси и отговори. Първо ще взема думата представителите на политическите групи т.е. всеки един ще има право на една минута да зададе своя въпрос и господин Дегут ще разполага с две минути да отговори. След това реплика една минута, дуплика една минута. След това ще, ще продължиме с отговор, въпроси и отговори в продължение на една минута. Но, много ви моля да се придържате към една минута. Изказване. А, репли, репликите а, трябва да бъдат а, изказани или зададени от а, авторите на първия въпрос и те трябва да бъдат по същия въпрос, по който е бил зададен първоначалния въпрос. Е, както казах, е, ще се придържаме много стрикно към времето, което е определено за въпроси и отговори. Секретарята на нашия комисията се опита да се свържи с независимите депутати, но без, безуспешно. Така че е, петте минути, които бяха определени за тези членове на парламента, ще бъдат е, предоставени на е, кандидат-комисара и председателя на комисията в края на изслушването. а, сега ще определи. И за, и за това кандидат комисаря ще разполага с 10 минути. След изслушването ще се проведе пресконференция. И с това започваме нашето изслушване. А сега давам думата на господин Дегрухт. Имате думата да е, представите своя е, доклад. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, приветствам дадената ми възможност да се представя днес тук пред вас, вашата комисия, а също и пред представителите на други комисии и пред международната преса. Надявам се, че това ще бъде не, само, не последната ни среща и не последната ни дискусия. Благодаря да ви, че съм тук. Искам също така да ви кажа, че определено успях да се запозная с правилата, които регламентират вашата дейност и а, също така, които регламентират дейността на Европейският съюз като цяло. Днес Европейският парламент и Европейския съюз имат съвсем нови функции благодарение на Лисабонския договор. Аз като министър на външните работи и на търговията, бивш такъв вече, имах доста, доста голям опит и се запознах с спецификите на тази област. Представях Белгия в международните заседания на Европейския съюз, а също така и в различни структури на Световната търговска организация. И по време на този период участвах и в търговски мисии в около 12 на трети страни. Така че, още веднъж казвам, имам нужните компетенции на човек, който се занимава с преговори. Бях член на Европейския парламент и съм политик в Белгия. И когато става въпрос за това да се сформират големи коалиции и да се сътрудничим отвъд идеологическите граници, определено знам как да постъпя. Търговията винаги е бил основен, движещ, основна движеща сила на световната търговия. Аз лично винаги съм поддържал двата основни стълба на Европейския съюз, а именно идеята за отворените пазари и а, за международната търговска система. Но те не бива да бъдат просто цели сами по себе си. Те трябва да генерират развитие, стабилност и просперитет. Световната и свободна търговия всъщност е изправена и пред големи предизвикателства. Ние трябва да изкратим мерки, които да насърчават развитието на човешките права. И също така, свободният пазар трябва да стимулира иновациите и креативността и да ни позволява отвореност и да позволява отвореност на нашите партньори. Ние трябва да служим за пример. Това не означава, че трябва да приемаме протекционистични политики от други страни. Именно за това и в този дух отговорих на вашия писмен въпрос относно а, политиките ни. Друга основна тема, свързана с търговията, е развитието. И тук мисля, че можем да си дадем сметка до каква степен имаме взаимна връзка между развитието и търговията. Европейската търговска политика трябва също така да подпомага най-слабо развитите страни, за да им помогнем да се интегрират по-добре в световната економика и да се повишат стандартите и да се осигури социален и а, економически напредък. Нека да спомена пет основни приоритета на Европейския съюз за следващите години. Първо, трябва да, под, да поддържаме и да подсилим мулти, многостранната търговска система. Имаме а, специален проект от 2001 година, именно преговорите от Доха и а, това вече е напредък. Имаме също така една многостранно отворена търговска система и също система за разрешаване на конфликти, нещо, което е едно от най-големите постижения на 20 век. Световната търговска организация трябваше да се справи с дългият конфликт относно продажбите на банани и също така за различни други обществени блага. Целта беше също и да се избегнат протекционистични политики в настоящата економическа криза. СТО всъщност представлява един от най-развитите модели на а, орган за контрол на международната търговия, който съществува и ние трябва да продължим да го развиваме. Трябва също така да задълбочим търговията и инвестиционните връзки на регионално и двустранно ниво. Например, Индия, Канада, Украина, Латинска Америка, Евромед са основните партньори, с които ще занимаваме през следващите няколко години. А също ще продължим преговорите с Сингапур, с Китай. И а, това са нови важни пазари. Такива са пазарите в Азия, с които ще трябва да задълбочим връзките. В момента, в който се подпише споразумението с Корея, то ще бъде предложено за одобрение според правилата. И също така се надявам да успеем да обсъждаме тук, в тази комисия и в пленарна зала, бъдещите подобни стъпки. Трето, трябва също така да стигнем на по-високо ниво на економическите връзки с големите партньори като Китай и, и Съединените щати. Тук не говорим само за тарифни граници или други типове бариери. Ние направихме наскоро едно проучване, при което се установи, че ще имаме съвсем големи промени в бъдещите тарифи на границите и други ние се опитваме да преговаряме в тази насока. Друг основна тема, много деликатна тема е за социалния дъмпинг, а също така за екологичните проблеми. Различните митнически бариери ще бъдат обект на занимание също така в Европейския съвет за в бъдеще. Ще интензифицираме диалога с Китай и ще се опитаме да ги накараме да поемат повече отговорности като световен актьор и се надяваме, че а, е, нашия търговски партньор ще покаже повече отговорност а, е, и, а, е, например, свързани с валутите и други. Трябва също така да доведем до успешно заключение нашите търговски споразумения с страните от АКТБ. Трябва да се сътрудничим също повече по тези въпроси и с гражданското общество в Европа и се надяваме, че в близките няколко месеца ще ви е, докажем, че е, е, идеите на СТО всъщност ще доведат до такъв напредък. Също така ще трябва да променим и да подновим общата система от преференции, когато настоящата система изтече на 31 декември 2011. Пето, трябва да сме сигурни, че европейските страни трябва да бъдат добри вносители, износители и че ще бъдат конкурентоспособни и че всички световни партньори ще бъдат подложени на еднакви условия, за да няма ощетени. Също така искам да защитя инструментите, за защита на а, честната етична търговия. И искам също така да спомена, че а, Доха, преговорите от Доха най-вероятно ще, ще предизвикат различни а, промени. Надяваме се също така да дадем много повече възможности за износ и добро имплантиране в чужбина на европейски компании. Ще останем отворени за евентуални нови споразумения с трети страни и други партньори. Но разбира се, ще трябва да се водят преговори на ниво е, власти. Това, както виждате, дами и господа, е много натоварен график. За това се нуждае от вашата помощ. И когато парламентът упражнява своите нови компетенции, това ще стане в рамките на новото споразумение, рамково споразумение между отделните институции. Аз лично се надявам да мога да се сътруднича тук с вас, както и в пленарна зала, и се ангажирам да ви давам всичката нужна информация, за да изпълнявате вашата дейност. Оставам отворен и е, със сигурност ще слушам внимателно и ще се опитам да се уча от нашия дебат. Очаквам с нетърпение сесията въпроси и отговори но определено считам, че Лисабонския договор ще ни осигури по-добър начин на сътрудничество. Господин председател, дами и господа, не можахте да, да израза в времето, което ми беше отделено по всички теми, които бих искал да засегна. Промените в климата, правата на човека. Надявам се, че вие ще зададете въпроси по тези теми, за да мога да ви отговоря. Но нека да приключа с следното. Търговската политика е основен лост на економическата политика на Европейския съюз, но тя трябва да служи едни много по-широки интереси на нашето общество. Е, социалните права, доброто управление и опазването на околната среда. Е, търговията е политически инструмент и чрез този политически инструмент Европейския парламент ще може да каже своята дума в света. Благодаря ви, господин Дегрю. The... Е, първия тур въпроса ще бъдат зададени от координаторите на нашата комисия, представляващи политическите групи. Господин Каспари, имате думата. Господин е, кандидат, е, радвам се, че е, вие сте нашият гост днес, малко след приемането на Лисабонския договор. Още повече, че вие се застъпвахте за повече правомощия на Европейския парламент до съвсем скоро. В писмените ви отговори сте посочили, че е, парламентът трябва да бъде основен елемент при е, взимането на важни решения във връзка с е, преговорите за търговски спогодби. Как ще действате в случаите, в които нашият отговор на парламентаристите е отрицателен по е, дадена конкретна спогодба и как ще гарантирате, че външнополитическата ни дейност ще бъде независима и е, самостоятелна, така че да не се влияе от някои други политики. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега, господин Дегрухт, имате две минути за отговор. Благодаря ви, господин председател. Ще, самото приложение ще настъпи много бързо с споразумението за Корея. Но разбира се, нещата много се промениха. По силата на Лисабонския договор, вие сте с законодатели, т.е. Ще, им, ще участвате в оформянето на ССТ. ССТ с Корея е едно споразумение, което е характерно за нормалните практики в областта на а, свободната търговия. Разбира се, има и ни политически а, проблеми, които трябва да бъдат реш, решени в рамките на ССТ с а, Корея. Аз съм готов а, да обсъда всички проблеми с вашата комисия, но трябва, разбира се, да трябва да се разбереме по сроковете. Що се отнася до независимостта на търговската политика, разбира се, независимостта е нещо доста е, относително, но мисля, че е, естеството на търговската поли, политика прави е, е, така, че може да че Европейския парламент и Европейския съюз има специални правомощия. Както казах, Европейския парламент ще контролира независимостта. Ние, разбира се, е, е, трябва да бъдем и независими спрямо службата за външни отношения, като същевременно обаче работиме в тясно сътрудничество с тази служба. Разбира се, аз мога да, да разширя е, отговора си, но ще имате възможност да отговорите е, и по-нататък. Господин Каспари Реп. Вие, господин комисар, посочихте, че по отношение на външната търговия съветът, комисията, съгласно новия Лисабонски договор, ще бъдат равнопоставени. Какво бихте предприели, така че парламентът да получава достатъчно информация и да бъде включен равноправно при взимането на решения, най-вече във връзка с мерките срещу дъмпинга. Освен това, по отношение на нашите търговски партньори, много често министрите външните министри или председателите на комисиите по е, външна политика в националните парламенти често съпровождат е, министрите за търговия. Вие ще действате ли така? Господин Дегрухт, имате една минута. Що се отнася до антидъмпинга, да, разбира се, вие ще можете да изразите своето становище и това е част от е, процедурата по комитология. А, така че Това не е свързано с Лисабонския договор сам по себе си, но аз съм готов да, об... да обсъдиме прав... правилата. За да видиме какво, какво е записано в документите, но това ще бъде предмет на, по, на, на по-задълбочено обсъждане. Що се отнася до информацията, аз съм готов да предоставя всякаква информация. Разбира се, ще трябва да разграничиме многостранните е, преговорите и вие там участвате в е, делегациите и от е, двустранните е, преговори, които са много по-трудни, тъй като в е, двустранните е, преговори е, има е, малко по-различни специфични аспекти. Сега от името на социалистите и демократи, господин Ариф. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин кандидат комисар, доколкото знам, доколкото ви се носи славата, вие сте много открит и честен човек, така че директно ще говоря и аз. Относно търговските преговори, мисля, че трябва да видим какви правомощия ще се дадат на съвета. Вие какво мислите по въпроса? И също така, какви ще са правомощията и каква ще е стратегията на Европейският съюз до 2020 година? Искам да знам вашата позиция по тази тема и знам, че нашите търговски политики трябва също така да се свържат с индустриалната политика и с социалната заедост. И искам да попитам какво ще кажете в случая с конфликта Airbus-Boeing и как това ще се отрази на пазарите в, в двете страни на Атлантика? А, добре, сега отговор. Благодаря. Що се отнася до преговорите, сътрудничеството с вас, вашата комисия и съвета, тук ще има сътрудничество и с а, Генералния секретариат и разбира се, ще спазваме рамковото споразумение. Чух подобни забележки вече от няколко членове на комисията и ще кажа, че ще има много по-голям обмен на информация между отделните институции и ще видим какво можем да направим по въпросите и проблемите, които се предизвикат от а, силно поверителните документи за отделни институции. Нека да не забравяме, че има все по-голям поток от информация между отделните институции, а също така и все по-задълбочени контакти между отделните институции, между представителите на Генерална дирекция търговия и други. И имаме и ще имаме редовни брифинги по въпросите на търговията тук в Брюксел. И също ще искаме подобни брифинги от представителите на Европейския парламент, изпратени в различни делегации. Ще видя също и какво може да се направи повече по въпроса. По втория и третия въпрос, който ми зададете, аз лично ще ви кажа, че не успях да, да разбера какво ми говорите на тази скорост. Вие изчетохте страшно бързо документите. И се... Нека още веднъж да ви помоля да си повторите въпроса, защото на тази скорост е невъзможно да се разбере. Това не е езиков проблем, просто говорихте твърде бързо, четох. Благодаря, каза председателя. Мини. Господин Кадер, можете да перифразирате. А, да, каква трябва да е стратегията на Европейския съюз до 2020 година? Ще има ли евентуално някакъв провал в нашата търговия, търговска политика? И е също така, трябва ли да създадем а, търговска политика, свързана с индустриалната и с социалната заетост и какво ще направим в тази област а, относно конфликта Boeing Airbus и как този конфликт ще засегне отделните производители, свързани с двете компании. Благодаря. Надали нашият график до 2020 ще се провали. Много прибързвате с заключенията. Мисля, че търговската политика като цяло е важен елемент и може да допринесе много. Какви ще са резултатите до 2020? Ами най-вече економически растеж и повече заетост. Разбира се, ние ще защитаваме и социалните права, но най-вече ще имаме економически растеж. Този растеж обаче ще трябва да го потърсим в други области. Затова трябва да имаме нова, добре замислена търговска политика. Относно проблема Airbus Boeing. Знаете, че от една страна имаме оплакване, жалба от страна на Airbus срещу Boeing и от друга страна от Boeing спрямо Airbus. И в момента се прави разследване и най-вероятно резултатите ще излязат през юни тази година разбира се, ние следим с интерес случая, но ще трябва да изчакаме, докато получим двата доклада. Защото имаме едва ли не един огледален процес. Става въпрос за почти съдебно производство, така че трябва да спазваме сроковете на съда. Добре, казва председателя. Нека да продължим. До сега господин Дегухт се побира добре във времето, даже на моменти е много по-кратък. А сега давам думата на господин Казак. Една минута за първия въпрос. Господин кандидат комисар, бих искал да ви попитам как вие виждате взаимоотношенията между общата търговска политика и, външ... и общата външна политика на Европейския съюз. Как смятате да си взаимодействате с върховния представител по външната политика? Е, смятате ли да отстоявате независимостта и спецификата на общата търговска политика и, е, да, и, и да гарантирате това, е, че е общата търговска политика да не стане заложник на дребни политически интереси за сметка на общите глобални е, търговски интереси на Европейския съюз е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до заседанията на, е, на Комитета по, е, по търговската политика. Комисията ще бъде председателстващ на, този, на този комитет. Смятате ли да поканите и да включите представители на Европейския парламент на ниво парламентаристи и на висши представители в заседанията на този комитет? Благодаря. You, Благодаря. Две минути за отговор, господин Дегрух. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че от една страна търговската политика е част от общата външна политика на Европейския съюз. Разбира се, тя има своите специфични аспекти и аз отговорих на господин Каспери. Е, трябва да има предпазни е, механизми е, и, екс... и има и изключителни компетенции, защото тя се занимава с оформянето на споразуменията, трябва да има и повече компетенции в областта на директните чужди инвестиции. А така че аз мисля, че Имаме много добро сътрудничество с комитета и с върховния представител също, тъй като е, трябва да се решават политически въпроси, като например антидъмпинга. Е, ние имаме един подход, който се основава на правила, но в крайна сметка става дума за политически аспекти, така че ние ще работим в много тясно сътрудничество и не смятам, че това ще поставя няк... ще е, ще има някакви проблеми. Нека не забравяме, че върховният представител е всъщност моята предшественица на този пост. Що се отнася до е, присъствието в международните конференции, да, аз мисля, че това е ясно. Вие питате за комитет 1.33. Там е, мал, там е малко по-трудно, защото трябва да се постигне споразумение с съвета и държавите членки. Така че мисля, че това ще трябва да бъде обсъждано в рамките на а, рамковото споразумение. реплика, господин Казак. Господин комисар, разбирам спецификата и тънкостта на тази процедура с оглед на това, че те първа действието на Лисабонския договор трябва да бъде изяснявано, да се изработят правилата за взаимодействие между различни институции. все пак бих искал да почувствам във вас наистина реална воля за това участието на Европейския парламент в целия процес на вземане на решения, особено на ниво на комитет по търговската политика, т.е. бившия комитет по 33, да бъде наистина гарантирано по възможно най-ефективен начин. И затова бих искал да ви попитам как смятате, дали смятате да представите същата информация, каквато предоставяте на съвета, в същия обем и в същия обхват и на членовете на Европейския парламент. Благодаря. Една минута за отговор. Що се отнася до е, документите на комисията, ще, получите, ще получавате абсолютно същите документи, които получава съвета и то а, е, в, а, е, своевременно, едновременно с съвета. Що се отнася обаче до документите свързани с другите заинтересовани страни. Това са е, вече нещата, нещата са малко по-различни. Разбира се, ще споделяме е, цялата информация, свързана с е, изследванията. Ще, ще е, ще ви предоставям цялата информация, която мога да ви предоставя. Нека не забравяме, че аз самия съм бил е, парламентариста тук в продължение на 15 години, така че аз не мога да промена е, позицията си. Нищо, че съм от другата страна на, е, на, на, на масата, е, но, но при всички случаи можете да разчитате на мене. Благодаря ви. А сега ще дам думата на представителя на Зелените, господин Жадо. Господин кандидат-комисар, тук съм. Общата стратегия на Европа беше изградена преди финансовата, економическа, социална, хранителна криза. И също така преди проблемите с климата. Така че интерпретацията на тази схема, на тази стратегия, като че ли днес се сведе само до някои аспекти. Вие, така както казахте в началото, считате ли, че тези а, климатични, хранителни и други въпроси са важни? Считате ли също така да се занимавате с тях или ще се ограничите до чисто а, търговските аспекти? Благодаря. Мерси, да минут. Благодаря, каза председателя. Отговор. Благодаря, господин председател. Аз отговарям за търговската политика. Това ще бъде моят портфейл. А, другите въпроси най-вероятно ще зависят от други комисари. Но комисията е колегиум. И съм убеден, че търговската политика не може да се развива изолирано и самостоятелно. И че тя е свързана и с, примерно, световната финансова система. А също така трябва да си зададем въпроса какво ще правим с а, пазарите, ще отворим ли всички пазари, особено като си им предвид, че а, имаше такава световна криза в, Имаме също така чисто екологични проблеми. Спомняте си, скоро проведохме срещата в Копенхаген с не особено оптимистичен резултат. И мисля, че нещата са свързани. Световната финансова криза е свързана с всички останали. Защото, примерно, финансирането в по-слабо развиващите се страни трябва да дойде от един економически растеж, така че трябва да наблегнем на и економическото развитие също така в тези страни, за да осигурим евентуално по-добро справяне с климатичните промени. Не мисля, че можем да правим политика, разделяйки проблемите. Винаги трябва да имаме един глобален, холистичен подход и трябва също така да не забравяме обаче, че има и други колеги, които са компетентни в отделни области и се занимават с различни досиета. За това трябва да се сътрудничим вътре в самата Европейска комисия. Но аз винаги съм бил и за глобалния подход. Благодаря. Сега е един. Една минута за следващия въпрос. Да, вие сте компетентен по въпросите на търговията, в случая, например, с автомобилната индустрия, с Корея. Но мисля, че в този случай бихме могли да поискаме, примерно, различни намалявания на емисиите въглероден диоксид. Другият въпрос е за различните гранични такси. Такъв е случая и с Република Конго. Ще имаме ли еднакъв кораж да се е, изправим и да поискаме същите изисквания от едните и примерно от другите, както е случая с Колумбия. благодаря. за случая с Колумбия не мога да ви отговоря само в две минути. Що се отнася до границите и таксите, не мисля, че това е правилният подход. Това е подход, който ще се сблъска с много практически проблеми и съществува опасност да стигнем едва ли не до една търговска война на световно ниво. Трябва да си извлечем полките в търговската политика от това, което става в момента в екологичната област но разбира се, трябва да комбинираме този подход с един друг подход, а именно една твърда политика, но политика, която все пак да е съгласувана с законите на пазара. Благодаря. Благодаря ви. Сега представителя на европейските консерватори и реформисти, господин Захрадил. Ще говоря народния си език е, чехски. Ще питам за... Ще задам въпрос за а, е, Русия. Ще имаме ново споразумение с е, Русия, така че бих искал да го питам. Смятате ли, че това ще бъде началото на нов стратегическо партньорство и дали това ще бъде един инструмент, който ще се използва от Русия за не тарифни бариери. Ще има ли е, възможност е, да има и недискриминация, когато става дума за стратегически е, стоки, енергетика, е, до, безопасност на доставките, сигурност на доставките и така нататък. Имате. Енергийната сигурност е, е въпрос от огромно значение. Генерална дирекция търговия играе много значима роля в тази област, защото за ССТ е, те играят основната роля, включително и за сключване на споразумение с Украина. В е, ССТ е, в рамките на ССТ из, искаме от съответните страни да поемат много ясни ангажименти и да се е, включи и механизъм за разрешение на споровете, защото мисля, че това е от основно значение за ССТ-тата. Що се отнася до е, не е, тарифни бариери. Мисля, че това е един от огромните проблеми на търговската политика в следващите години. Може би много по-голям проблем, отколкото търговските споразумения, защото Е, в, Евро, е, в Европейския съюз, знаете, че тези бариери бяха премахнати преди 10 години, така че е, целта ще бъде за бъдеще да има все по-малко и по-малко такива бариери. Смятам, че че през следващите години Е, този проблем ще трябва да се решава предимно на двустранна основа, а в рамките на СТО. Така че наистина смятам, че това е един, една много важна тема, един много важен проблем, който ще трябва да решаваме много внимателно. Сега реплика за една минута. Ще продължа по Русия. Бих искал да знам дали подкрепяте членството на Русия в СТО и а, членството на Казахстан и Белоруса в Митническия съюз. А, и смятате ли, че с тях може да се подпишат а, а, споразумения и дори ССТ в рамките на е, партньорството, е, източното партньорство. Имате две минути за отговор. Една минута за отговор. Да, аз е, подкрепям членството на Русия в СТО, но разбира се, това зависи от Русия. Те трябва да оформят митнички си съюз с Беларус и Казахстан. Президента Медведев заяви през октомври, струва ми се, че те ще се опитат да станат пълноправен член на СТО колкото се може по-бързо. Но трябва, трябва да видим дали е, дали те ще предпочитат първо Митническия съюз, а после СТО. Русия е, в момента действа в е, противоречие с отговорностите и ангажиментите, които е поела спрямо Европейския съюз с цел членство в СТО. Така че това е един много чувствителен проблем. А, съжалявам. Ако ми дадете малко повече време, бих могъл да отговоря. С, с, съжалявам, но може би ще, ще имате възможност да се върнете към този въпрос. А сега давам думат на представителят на Обединената левица, господин Шолц. Е, господин кандидат, във вашите приоритети сте посочили е, преговорите от Доха, както и е, стратегията 2020. Е, това са основни акценти във вашата бъдеща дейност. В този смисъл ще ви задам следния въпрос. Какви според вас са причините за неуспеха на преговорите от Доха до този момент? И като имаме предвид този неуспех, какво възнамерявате да направите? Ще действате в същия стил, както до сега, или а, дали ще трябва по някакъв начин сега през 2010 година да променим целите си в тази връзка, които в крайна сметка датират от 2001 година. Още повече, че се намираме непосредствено след или в финансова криза. Благодаря. А, две минути за отговор. Да. Какви са причините? Не, първо не искам да говоря за провал, защото сме да твърдя, че по 90% от темите, които сме обсъждали в Доха, считам, че ще приключим с добри споразумения и ще приключим цикъл някъде през 2011. Определено вярвам, че ще се справим. За това го споменах и в първия приоритет. Трябва да сключим тези споразумения. По другия въпрос. Ние няма да променяме правомощията. Мисля, че трябва да продължим в процеса на преговорите. Разбира се, това ще отнеме време, разбира се, ще е трудно. Разбира се, че ще се сблъскаме с много проблеми, но все още имаме време. А сега трябва да се придържаме към основната ни цел, а именно да приключим преговорите от Доха възможно най-бързо. Не, не мисля, че а, да искате да водим преговори, които да са перфектни, това е реалистично. Винаги трябва да имаме консенсус. Просто нямаме друга възможност. И ако е имало провал в някои моменти, това е когато, примерно, си сътрудничим с, с, страни, с много страни, например Китай, САЩ, Индия. И това не е защото, примерно, няма добра воля, просто съществуват все още разлики в мненията по някои теми, най-вече от селскостопански характер. Благодаря. Една минута на господин Шулц за реплика. И все пак не смятате ли, като имаме предвид и въпроса на колегата Шадо, във връзка с климатичните промени, с бедността, мизерията, глада в света, че е необходимо все пак да преосмислим някакси позицията си по отношение на Доха. Не си ли струва, независимо от това, което казахте до тук, все пак да поразширим малко кръга и мандата, да, да включим и аспекти, свързани с правата на човека, с стандарта на живот, с борбата срещу бедността и може би бихте могли да се застъпите за разработването на един нов механизъм. Така че в нещо като парламентарна асамблея да се съберат хора от всички страни, и да се опитат по един нов начин да организират търговията, така че да се постигне повече прозрачност. Моля една минута, господин Дегухт. Това, което е важно, е, че преговорите от Доха, нещо, което беше предварително замислено като а, кръгла маса за развитието, е, че е, трябва да сътрудничим в този кръг, най-вече с е, южните страни. И че, според мен поне, до сега дава резултати. Е, Европейския съюз трябва и винаги е бил до сега основният защитник на развитието, а сега трябва да се замислим и за климатичните промени, и за това как търговията е свързана с тях. Защото трябва да се замислим не само за економическия растеж в а, развиващите се страни, но и за това какъв, какви ще са последиците. А, СТО трябва да разшири а, своите действия и да се замисли също така и по проблеми като климатичните, защото нещата са свързани. Тези въпроси също биха могли евентуално да се обсъждат в СТО. И е важно също така за отделните организации да останат добре концентрирани върху своите теми. СТО е организация, която си има свои правомощия и работи паралелно на ООН, примерно. Благодаря, казва председателя. А сега господин Дартмут. Благодаря, господин председател. Господин кандидат, 27-те страни на Европейския съюз имат различни економики, с различна структура, различна големина, различни характеристики и съответно различни изисквания в търговската политика. При все това, е единственият представител а, на тези економики са а, за Европейския съюз, включително и за Обеденто красно, е всъщност комисаря на Европейската комисия и това е дори за СТО. Ще можете ли вие да защитавате всички економики на Европейския съюз и да представяте и защитавате техните отделни характеристики? Като се има предвид пълният ви дневен ред, който вие вече споменахте. Благодаря. Благодаря. Две минути за отговор на господин Дегухт. Да, мисля, че специфичната черта на Европейският съюз е именно, че можем да имаме обща позиция и тази обща позиция да бъде защитавана в международен план. Именно за това съществува Европейския съюз защото имаме обща пазарна политика. Вярно е, че ние сме 27 и че непрекъснато имаме нови правила, но нека да не забравяме, че ние също така имаме нови специфични правила, свързани с Лисабонския договор относно търговията. Така че Както знаете, примерно в този парламент също има политически разлики, национални разлики, въпреки всичко успявате да функционирате заедно. За това съществува Европейския съюз. Въпреки, е, че примерно вашето мнение по определен въпроси със сигурност е различно от моето. Вие си имате вашето становище, аз имам своето, но то може да няма нищо общо с е, колегиума, който представляваме. Въпросът е много сложен. Разбира се, търговията също не е лесен проблем. тя е много обширна тема, с много политически конотации. Така че аз лично не мисля, че ще бъде по-лесно, ако имате 27 представителя за търговията, които да представят Европейския съюз в международен план. Благодаря. Една минута за следващия въпрос много, много впечатляващ отговор на такъв а, сложен въпрос. Зададох този въпрос, тъй като съм представител на Обеденото кралство, защото когато ние се присъединихме към общия пазар през 73-та, в началото имахме много голям а, а, излишък, търговски излишък. А, докато сега едва ли не повечето страни са в търговски дефицит. Това ли е всъщност вашето представене и защита на интересите на всички страни на Европейския съюз? В първоначалния въпрос споменах нещо такова. Да, вярно, казахте, че дневният ви ред е много натоварен. Казахте някои от вашите приоритети, но какво ще отговорите на това? Господин Дегров, имате една минута за отговор. Може би, наистина, първия въпрос, който зададахте, трябва да бъде обсъден по-скоро във Уестминстър. Аз нямам лично мнение по този въпрос. Е, естествено, от 70-те години насам търговията се увеличи много, така че според мен е този, този проблем е по-скоро ваш вътрешен британски проблем. Е, но аз казвам просто какво ще направя аз в качеството си на комисар по търговията. Що се отнася до политическите аспекти на моята работа? Убеден съм, че търговската политика ще се възползва от една по-интегрирана, по-глобална външна политика на Европейския съюз. Разбира се, ние ще бъдем независими, ще запасиме своите специфики, за да не затрудняваме преговорите. Така че аз не смятам, че трябва да има пре превес на политическите аспекти на търговските, но същевременно е, економиката и търговията имат и политически аспекти. Така че е добре, е, че има това двойно ръководство комисията и съвета. Е, и комисар по търговия и върховен председател. Оставих ви няколко секунди повече, защото не бехте използвали цялото си време при първия отговор. А сега преминаваме към е, представителите на е, комисиите, които са поканени и които се е, интересуват от е, търговската политика. Става дума за Комисията по развитието и Комисията по външните работи. Сега давам думата на госпожа Жоли, но има думата само за една минута. Една минута за въпроса, една минута за отговора. Имате думата. Благодаря ви, госпожо пред... господин председател. Бих искала да попитам комисара е, да го помоля да ни даде някои конкретни примери за това как новите е, споразумения ще отговарят на изискванията на член 208, т.е. да се изпълняват е, целите на развитието в развиващите се страни дали ще се обърнете към съда на европейските общности за, тълку, за да се изтълкува този член, за да получите тълкуване на този член? А, благодаря ви. Аз а, съм все още комисар по развитието, не за много дълго още, но, но разбира се, аз а, наистина ще бда а, резултатите от Доха да бъдат от полза на развиващите се страни, защото развиващите се страни трябва да станат част от общата глобалната економика и то на равноправна основа. Защото примерно Африка може, може наистина да постигне това само ако има развитие в търговията. Не става дума само за отношенията между юга и севера. Не става. Аз мятам, че споразуменията трябва да включват а, цялостен пакет от а, цели за развитие. Не, не, става, не става дума само за партньорство за развитие и така нататък прек... Госпожа Жоли, реплика за една минута. Нямам реплика. Сега представителя на АФЕТ, господин Провера. Благодаря, господин председател. Господин Дехъхт, Около 90% от индустриалното производство в Европа се дължи на малки и средни предприятия. Как в бъдеще ще се погрижите за това да няма деформация в областта на конкуренцията? Още повече, че в момента конкурентната обстановка е твърде осложнена. Трябва, може би, да се помисли за една по-надежна защита и за една цяла система от защитни мерки за тези предприятия. Как биха могли да се е, е, уредят нещата по един е, хармоничен начин и също времено по един надежден начин, така че да се предпазят нашите малки и средни предприятия най-вече от нелоялната конкуренция на китайската стока, а също и на стока от други страни. Благодаря ви. Една минута. Господин Провера, да, вие правилно посочихте характера на нашите економики, а именно, че много се базираме на средни малки предприятия. И а, мисля, че определено трябва да обърнем особено внимание, така както споменах, на тази специфика. И това, особено в преговорите, които водим с трети страни и относно споразуменията за свободна търговия. Така както по принцип го изисква моята задача, ние ще трябва да и аз ще трябва да разглеждам а, тези споразумения, но считам, че това ще стане след приключването на преговорите от Доха. И другото, когато погледнете количеството търговия на вътрешния пазар, то е около 2%, докато останалите над 90% идват от търговски обмен с Китай и Штатите. И аз лично съм, както вече казах, за подход, базиращ се на правила. Ако има дъмпинг, ние ще отреагираме веднага. Благодаря. Следващия въпрос една минута. Али. Да, когато става дума за търговски спогодби на двустранно равнище, каква стратегия ще прилагате, за да се ускори хода на преговорите с азиатски страни, с страните от Меркосур, които са важни партньори? Наистина само една минута. Комисията е за регионален подход, но а, нека да кажа все пак, че съществуват големи проблеми в това отношение, защото а, много от страните а, в, регионал, в регионите, в отделните региони не са на едно и също ниво. Такъв е случай в Азия, примерно. И а, когато съвета реши да следва това предложение, а, в крайна сметка стигнахме до решението, че трябва да водим преговори, двустранни преговори страна по страна, примерно с страни като Тайван и други. А относно е, Меркосюр, нещата са малко по-сложни. Имахме дискусии, които започнаха още през 2004 година. И имахме доста противоречия но разбира се, просто ще трябва да се справим. Благодаря, казва председателя. А сега преминаваме към третата част на нашата дискусия. Ще започнем с различните представители на нашата комисия. Първо НП, от НП госпожа Сайфи. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, бих искала да се върна към антидъмбиковите мерки. Това е от е, тема, по която сме много загрижени. Ние ще бдиме да видим какво става в тази област. Знаете, че нашата промишленост се нуждае от ефективни антидъмпингови мерки, за да може да се справи с нелоялната конкуренция. И вие казахте, че наистина няма да има нелоялни търговски практики. Аз съм абсолютно съгласна с това, което казахте, че е, свободната търговия не трябва да съществува сама за себе си, трябва да има правила. Вие казахте, че ще има антидъмбигови мерки. Какви ще бъдат те? Вашия предшественик, господин Менделсън, се, всъщност се намали силата на а, инструментите за контрол под претекст, че ги усъвършенства. Благодаря ви. Една минута за отговор. Благодаря ви, госпожо. Аз отчасти отговорих вече на този въпрос. Считам, че трябва да изчакаме края на кръга от Доха. Надяваме се, че това ще стане в един разумен срок. Аз обаче трябва е, и съм поел ангажимента да го приключа. Страхувате се, че ще има отслабване на инструментите? Не. Това няма да бъде моят подход. Аз считам, че антидъмбинговата политика трябва наистина да бъде ефективна, надежна и нашите партньори трябва да знаят е, какво могат е, да очакват, ако нарушат е, правилата. Считам също така, че трябва да използваме козовете, с които разполагаме, ако това се окаже необходимо. Трябва, ако е необходимо, да имаме смелостта да действаме и да въведеме антидъмпингови мерки, когато това е необходимо. В никакъв случай обаче не трябва нещата нито да се надценяват, нито да се подценяват и да не се поставят ограничения за търговията. Госпожа Сафи, е, реплика? Да, е, господин комисар, е, нямаме допълнителни подробности, но може би ще ни дадете тези подробности по-късно. Вие ще е, отговаряте ли за независимите органи, които разследват и ще можете ли да гарантирате е, не накърнимостта на принципите, на, на които почиват антидъмпинговите мерки. Мисля, че това е един въпрос от а, е, значение. Да, благодаря ви, госпожо, казва комисар Дегюхт органите, които е, водят разследванията, са независими и те извършват една много качествена работа. Аз ще, об, ще обърна много голямо внимание и ще настоявам те наистина да могат е, да работят в дух на независимост е, Разбира се, имаме антидъмпингова политика, антидъмпингови мерки, но е, вероятно ще трябва да има известни ем, допълнителни мерки при приспособяване на нещата с оглед а, действителността, но аз самия съм привърженик на политиката, която прилагаме от 10 на години. Разбира се, тя трябва да се приспособи, но в никакъв случай не трябва да се отслабват инструментите. Абсолютно сте права. А сега давам думата на представителите на социалистите и демократи, господин Марта. Благодаря. Благодаря. Вие винаги, винаги сте били един много силен политик през изминалите години. Аз лично, както казахте, си имате, всички си имаме свое собствено мнение, но тук сме колегиуми, трябва да, да се слушаме и също така и в мнението на колегите. Това казахте. Аз искам да чуя какво мислите за съгласуваността на политиката. Защото, примерно, харчим хиляди и милиони евро средства за борба с проблеми като, например, спин, рак и други. И сигурни ли сте, например, че споразумението за свободна търговия не включват и не включват а, ТРИПС плюс споразуменията? защото все още, примерно, Европейския парламент настоява на тези споразумения 3+. Отговор? Една минута. Първо, мисля, че 99% от случаите моето лично мнение съвпада с това на колегиума. Днес си запазвам само 1% лично мнение. Аз вярвам, че всяко човешко същество има основното право да имат достъп до лекарства. Това не е лека тема, така както е проблематична и темата за интелектуалната собственост, но аз лично вярвам, че това трябва да е част от нашата политика и ние трябва да защитаваме тези права. Правим го при митническата си политика. Правим е, правим го в, което, в която област можем. Именно за това, примерно, даваме достъп до лекарства. Относно ТРИПС Плюс, мисля, че няма, няма да се изкажа против. Но много често, евентуално, може да се случи, че ще имаме разпоредби за специфични продукти и от друга страна да, те да бъдат компенсирани от а, някои допълнителни договори. Да. Относно споразуменията за митниците, какво ще кажете за член 133, който се занимава с този проблем? И относно за свободна търговия с Индия, Индия е един от големите производители на генерични лекарства. Това засяга не само развитието на Индия, но също така засяга директно и африканските страни, които получават достъп, по-лесен и ефтин достъп до лекарства. Какво мислите там? Относно ССТ с Индия, казва Карл Дегухт, то все още е в процес на преговори. Аз следя много отблизо този процес и особено споразумението с свободна търговия за генеричните лекарства. Разбира се, когато говорим за специфични теми, сигурно има и специфични проблеми. Аз няма да влизам в детайли тук сега, няма също така да оценявам предварително, но мисля, че развиващите се страни имат право да получават тези лекарства и ние трябва да им помогнем за това. И съответно да, ще преразгледам регламентите и разбира се, това ще отнеме време. Но със сигурност могат да се направят някои актуализации, някои адаптирания, за да се избегне това, което се е случило миналите години в Холандия, примерно. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Кристхаут Рохол от НП. Е. Една минута. Hartelijk welkom meneer de benoemde commissaris voor handel en ik hoop op een goede samenwerking. Сърдечно добре дошли тук сред нас, господин кандидат. Имам усещането, че съм единствената фламандка в е, залата, като член на тази комисия. Е, ще се върнем на това, което казахте за Русия. Вие казахте, че е, Русия е много важен е, търговски партньор, което е факт за нас в Европейския съюз. Но най-вероятно сте забелязали вече, че различните националности разглеждат нещата от е, своя перспектива и имат свое собствено мнение по отношение на Русия. Вие е, сам казахте, че е, Русия би трябвало да определи най-сетне своите приоритети и да реши дали първо би желала да стане член на Е. Световната търговска организация. При всички положения става дума за е, едно разрастване на взаимоотношенията с Русия, независимо от членството в е, СТО. Така че как е, вие гледате на тези ваши задачи е, като бъдещ комисар? Ще действате най-вече от прагматична гледна точка или по-скоро от гледна точка на фундаменталните си виждания по отношение на политиката на Европейския съюз? Много е трудно да, да, да, да дам отговор за 60, за 60 секунди, но мисля, че ние в Европейския съюз е, имаме интерес да сме в добри отношения с Русия, било то от економическа гледна точка, било то от политическа гледна точка. Същевременно обаче Русия трябва да спазва своите ангажименти, ангажиментите поети по силата на е, споразуменията. Търговията трябва трябва да бъде, е основна, а, основна област на взаимоотношения. Затова смятам, че Русия трябва да стане член на СТО. От друга страна трябва да имаме политически а, отношения, добри политически отношения, защото ние сме съседи и трябва да имаме добросъседски отношения. А, мога само да кажа, че в момента съществуват проблеми, трябва да го призная в търговската област, защото те просто на двустранна основа вдигнаха някои тарифи, а бяха обещали да не го правят с оглед присъединявате си към СТО. Така че, ако ангажиментите и отговорностите са ясни, е, отношенията ще бъдат много по-добри. Е, вие просто говорихте прекалено много първия. Много от нещата са свързани с Русия, но не само, естествено, с Русия. Когато говорим за енергийните доставки, ние зависим много от доста... надежността на партньорите. Тоест, не само вие ще отговаряте за отношенията с Русия е, като комисар по търговията, е, евентуално, но и става дума най-вече и за взаимодействието с Украина и сътрудничеството с Украина. Така че как е, вие като комисар по търговията в парламента ще се постараете да така, запазите а, е, приоритетите си по отношение на Русия, но е, също и по отношение на Украина. И освен това, една от моите колежки вече е, каза, че парламента би желал да участва в преговорите е, за антидъмпинговите мерки. Вие желаете ли го съвсем искрено или не? Е, Що се отнася до антидъмбиковите преговори. Смятам, преговорите. Мисля, че те трябва да се водат от комисията, но аз съм готов да обсъда тази тема с вас и съм а, готов а, да изслушам много внимателно всички ваши предложения. Но в крайна сметка преговорите са от правомощията на а, комисията. Що се отнася до доставките, енергийните доставки и безопасността на доставките, сигурността на доставките. В крайна сметка, не, не считам, че ще бъде накърнена независимостта на търговската ни политика. Мисля, че нашите, нашите външни отношения са, са все по-обширни, по-широки. Те е, при всички случаи се отразяват благо, благоприятно на е, търговията, на търговската политика но ние работим в добро сътрудничество с службата за вътни отношения, но си запазваме нашата независимост. Не мисля, че има някакви опасности в тази област. Сега господин Сусла, представител на социалисти и демократи. Благодаря, господин кандидат. Економическата и финансовата криза изисква множество законодателни дейности и инициативи, за да можем да се справим с тежката ситуация, най-вече по отношение на конкуренцията. Как гледате на предложението за регламент е, който да включи повече задължителни резултат, е, разпоредби във връзка с защитата на потребителите и най-вече по-ефективни мерки за борба срещу пиратските е, изделия на европейския пазар. Що се отнася до Корея, е, ние знаем, че преговорите и споразуменията с тази страна се отразиха, за съжаление, много зле на е, нашия пазар, поне в Италия. Аз мисля, че това се отнася и до всички останали европейски страни. Благодаря. Знаете, че има доста различни мнения, дори и тук, е, по въпроса. Примерно, парламентът е за, съветът е против, така че ние се опитваме да съгласуваме тези мнения. Моят предшественик на този пост направи предложение през октомври. Надявам се, че това ще улесни процеса по взимане на решения. Относно фалшивите стоки, знаете, че а, трябва да взимаме решение по процедурата съвместно взимане на решение, така както го изисква Лисабонският договор. И е, ние винаги сме се борили с е, тези е, фалшиви продукти. И още по-важното е да постигнем добро споразумение по тази тема. Аз ще направя абсолютно всичко възможно да постигнем такова в рамките на СТО. Следващата въпрос. Un approfondimento sulla questione Corea era più un invito. Да, може би още нещо във връзка с Корея. Мисля, че ще се наложи да е, поговорим малко повече по този въпрос. Е, търговската спогодба с Корея. Не мисля, че ССТ с Корея поставя чак такъв проблем примерно в сектори като автомобилната индустрия. Но, що се отнася до целия текст, нека да не забравяме, че а, автомобилният транспорт е всъщност съвсем малка част от целият търговски поток между Европейския съюз и Корея. А, това е всъщност едно базово споразумение и също така предпазна мярка за следващите 4 години. Като цяло, има още много неща, които трябва да обсъждаме и аз оставам отворен за такива дискусии. Но не виждам, че има кой знае какъв проблем повече в някой в индустриалното производство или в другите сектори. Благодаря, казва председателя. Сега господин Уинклер. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар. Нека да се върна на вашето първоначално изказване. Тази сутрин вие казахте, че търговията е много сила, голяма сила, която придвижва е, света. Относно моята страна, Румъния, нека да кажа, че съм много удовлетворен от подхода и бих бил заинтересован да чуя какво мислите по така нареченото споразумение ЦЕФТА 2006, а именно споразумението свободна търговия с е, Централна и Източна Европа. И какви са евентуално перспективите в тази насока за Западните Балкани? Доколкото знам, ЦЕФТА 2006 е, се счита за едва ли не предварително упражнение, което ще се разшири към Западните Балкани които ще трябва да спазват и прилагат общите търговски разпоредби на Европейския съюз. Какво мислите вие по въпроса? Благодаря. Цефта е част от преговорите за присъединителните процедури. И не е лесно как да, ви, да го кажа, за държавите членки, които те първо ще се присъединяват, да смелят, така да се изразя, всички изисквания на постижението на европейското право. Но това е добър подход. Подход, който включва и, и митническите изисквания, така че това е много, много добър инструмент за успешната интеграция на Западните Балкани. Това е и политическа цел. Нека да не забравяме, че политическата цел на Европейския съюз е, е да се интегрират Западните Балкани не само възможно най-бързо, но и по възможно най-оптимален начин. Това е важно както от политическа гледна точка, така и от економическа. Като се има предвид мястото на Европейския съюз в световните пазари. Благодаря. Следващ въпрос. Да, благодаря. А, в а, източна Европа ние се намираме в а, една географска област с Западните Балкани. И нека да ви кажа, че многостранната система за споразумение всъщност е много добре допълнена от двустранни системи, например с Украина – и други страни от а, източна Европа. Такъв е случая с Молдова, която е част от СЕФТА 2006. Искам да ви попитам, ще използвате ли активно а, развитието, економическите инструменти като допълнителен инструмент за интегриране на тези страни? Благодаря няма от сега да се ангажирам с перспективите на Европейския съюз и плановете му за Молдова. А, това ще се реши по-късно. Но е важно тези страни да бъдат важен европейски партньор от економическата област на Европейския съюз. Но разбира се, за тази цел ние трябва да приложим един постепенен подход на интеграция. Този подход трябва да се съобразява с спецификите на страната. Такъв е случая с Молдова. Вярно е, че ЦЕФТ е много, много полезен инструмент. Именно за това ние го насърчаваме, развиваме, стремим се да присъединим тези страни а, в нашите економически мерки, но разбира се, Проблемите не са само економически. Разбирам този въпрос, идващ от Румъния точно. Има много политическа деликатност в въпроса. Благодаря, казва председателя. А сега господин Риналди от Алде. Grazie Presidente. Signor Commissario designato, molto Благодаря, господин председател, господин кандидат. Много въпроси вече ви бяха зададени, включително и доста специфични. Аз ще се върна отново към въпроса на и отговора ви във връзка с питането на господин Ариф. А именно, дали ще свържете нещата от вашия ресор и с ръст, економически растеж, с заетостта и така нататък. И вие казахте, че нещата са свързани естествено, но има още много неща, които трябва да се обсъдят с съответните колеги в комисията. Да, като си помисля за Китай, в последните е, години всъщност нещата се увеличиха с е, три пъти. Имам предвид най-вече економическия и търговския е, обмен. Е, добре, за съжаление, обаче социалната обстановка не се подобрява. Какви са параметрите, когато говорите за търговия? Дали говорите за е, най-вече за увеличаване на търговския е, на оборот или имате предвид и някои други параметри? Вярно е, че дефицита с Китай е много по-голям, но не сме единствените. САЩ са в същото положение. Ако разглеждаме Азия като цяло, има така доста промени, но като, като цяло дефицита не се е увеличил. растежа е ли цел, само цел? Не. Но ние сме в економическа криза, която е последствие от финансови спекулации и в момента се сблъскваме с много трудни економически проблеми. Не можем да разглеждаме световната економика без търговията. Трябва да се създадат едни много строги правила, защото не, не, не става дума за насърчаване на търговията. Насърчаването на търговията е задача на държавите членки. Аз отговарям за законната политическата рамка, в която да се вписват нашите цели, т.е. економически растеж, социални права и разпространяване и насърчаване прилагането на европейските ценности, включително и в Азия. Eh, господин комисар, господин кандидат, е, вие ще имате възможност да пътувате. И аз е, просто искам да ви приканя да посетите един е, прекрасен, супер пазар, именно Латинска Америка. И ще видите как някои продукти се маскират и някои от стоките, се, които са произведени навсякъде другаде, но не и в Европейския съюз, се предлагат като артикули и продукти на Европейския съюз. Така че как бихме могли да, така, да увеличим и да разширим системата за инструменти за защита? Естествено, че е хубаво да има указания за географския происход. Звучи много простичко, но е трудно да се осъществи, но това ще бъде истинската защита. Една минута. Да, аз вече съм пътувал, защото съм бил министър на външните работи в продължение на 5 години, така че познавам доста е, света и, е, и пазарите на света. Не съм сигурен обаче, че член 22 е, и трипса трябва да се отнася за, про, про, за продуктите. За мен това не е очевидно. Аз съм по-скоро за някакво допълнително предложение, което може би което ще дойде от вас. Просто трябва да се постигне някакво споразум... споразумение между Европейския парламент и, и съвета. Катрин ще направи под... предложение за а, така на а, стесняване обхвата. Що се отнася до ТРИПС, мисля, че не можем да а, сравняваме, да речеме, напитки с обувки. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Стасни от НП. Имате една минута. Господин комисар на 15 октомври. Вашата предшественичка Катрин Аштън подписа ССТ с Корея. И това споразумение трябва да бъде ратифицирано от държавите членки и от Европейския парламент. Моя въпрос е следния. Знаете ли, че отстъпките направени на Корея ще поставят европейските производители в неизгодна позиция спрямо корейските производители. И какви са вашите предложения за поправяне на тези дисбаланси и за да има по-лоялна конкуренция? Знам, че връщането на таксата на митата е един на много сложен въпрос. Знам за какво става дума, какви ще бъдат последиците. Ако направим една проста сметка, примерно за кола, която струва 10 000 евро, разликата ще бъде няколко стотин евро. Така че нека да не се разпалваме. При връщането на такси, в крайна сметка това е международна практика, която и ние прилагаме и ние връщаме таксите така че това, това не се появява сега отведнъж в споразумението с Корея. Ако има проблеми, разбира се, ще, ще реагираме на тези проблеми. Разполагаме с специален механизъм, който предполага 5%, в момента сумата е 8%, така че ние можем да реагираме с предпазни инструменти. Така че, ако, ако, има, ако наистина последиците са значителни, ще прилагаме предпазните инструменти, но нека да оставим нещата такива каквито са и да видим какви ще бъдат последиците, по какъв начин ще се развият нещата. Господин кандидат комисар, Казахте в началната си реч, че това ще бъде добре, добро споразумение с Корея. Когато, когато ми кажете добър, аз разбирам средно. Добър. Добро. Така че искам просто да се убедя, че вие виждате така, както и аз виждам и да не стане така, че нашите фабрики, нашите производства ще бъдат заменени все повече и повече от внос, което ще засегне, разбира се, работните места в Европейския съюз. Да, благодаря. Да, господа депутати, за мен е добро, значи добро. И според мен това ще е добро споразумение. Аз ще го защитавам тук пред Европейския парламент. Готов съм да водя дискусии за разпоредбите и прилаганията на предпазните мерки. И съм готов да споделя с вас всички данни, с които разполагаме. Това трябва да е споразумение, което да е ползотворно за Европейския съюз. И това засяга и е, всички производства. Не мисля, че ще имаме проблем е, в производствата по тази причина. Не мисля, че ще има дисбаланс а, Корея в това отношение не е най-големия проблем в Азия в това отношение. Имаме други, с които трябва да се справяме много по-сериозно. Още повече, че стандартът на живот в Корея вече е много по-висок и а, нашите търговски партньори там също започват да спазват своите търговски споразумения и да говорят за правата на работещите и са ангажирани пред Световната организация на труда. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Мунис. Една минута. Е, Благодаря, господин председател. Комисията, господин кандидат, Е, води преговори е, и с Андската общност, т.е. и в рамките на Латинска Америка се водят преговори. Е, преговорите се водят най-вече в Брюксел. Но същевременно има и двустранни преговори с Колумбия. Така че би трябвало да се мисли и за правата на човека, защото тези аспекти са особено важни във връзка с Колумбия. Ситуацията е сложна. Аз не зная дали комисията, след като преговаря на двустранна основа с Колумбия, смята да окаже някаква специална помощ или подкрепа на тази страна. Една спогодба естествено включва и възможности за упражняване на натиск, най-вече по отношение на правата на човека. Може би това са съображенията. Следващата седмица е една техническа мисия на Европейската комисия ще посети Лима за един пръв кръг от преговори. Не можем да вземем окончателно решение за, за приключване на преговорите, тъй като има още проблеми, които трябва да бъдат решени, но това ще бъде една дискусия на технически аспекти на проблемите. Но ще, при всички случаи ще се е, сключи споразумение с Колумбия, след като проведеме политически преговори, политическо обсъждане на тези проблеми. Техническите преговори не, знач, не значи предрешаване е, на нещата. Ще има споразумение само ако постигнем политическо, политическо споразумение se refiere a las negociaciones en la OMC sobre las indicaciones geográficas, en las que да, дискусията за географския происход на продуктите в СТО, това е нещо, което ме засяга най-вече във връзка с вината и спиртните напитки на европейския пазар. До къде стигнаха нещата? Имам предвид най-вече преговорите в тази връзка. Преговорите в рамките на СТО продължават относно географския происход. Географския происход е, нещо, е тема от голямо значение за Европейския съюз. А, мисля, че този проблем ще бъде многократно обсъждан тук и с Европейския парламент. Имаме така много амбиции е, в тази област, да бъде решен проблема в рамките на СТО, чрез двустранни е, преговори в рамките на СТО и при всички случаи смятаме, че ще се постигне споразумение. А сега от името на зелените госпожа Каролин Люкас. Тук от Лев. Благодаря. Искам да повдигна въпроса за взаимната, за взаимната зависимост в политиките. А, вие казахте, че имаме нужда от независимост, а, която е свързана едновременно с това с а, готовността да слушаме, особено мнението на заинтересованите страни и основните е, действащи лица. Но без едновременно с това да се подаваме на влияние. Това са много силни думи от ваша страна. Трябва обаче да видим как това се спазва на практика. Особено като се има предвид успехът или плана за успеха на Лисабонската стратегия, нещо, което Баросо обяви скоро. Но имаме чувството, че вашите предшественици като че ли не са издържали на това изпитание за независимост. А, такъв е случая при работата им с а, неправителствените организации. Имаше седем срещи на европейски а, а, институции с а, НПО, с а, профсъюзи и други. Как става, как ще се осъществи тази стратегия и ще се впише тя в обща европейска стратегия? Благодаря. Of, uh... Мисля, че тук става въпрос най-вече за персонална интегралност. така че не мога да кажа кой кого слуша на е, лично ниво и кой, е, от кое лоби зависи. Вярно е, че има много лобита. Срещал съм се с председателя на Бизнес Европа. И най-вероятно ще се срещна с него и за бъдеще. Готов съм да проведа консултации с гражданското общество и а, да се слушам в техните инициативи, а, които, някои от които бяха стартирани от комисаря Лами преди 10 години мисля, че е много важно да бъдем информирани за това какви са залозите и предизвикателствата във, всяк, във всеки кръг преговори, за да можем да останем на равни начала. Следващ въпрос? Да, радвам се, че говорите за равни начала. Защото не е такъв случая с лобитата и с някои непеота. И, например, докато бяхте министър на външните работи на Белгия, създадохте нещо като а, неформален бизнес съвет на Белгия, а, който съветваше правителството за бизнес политиките. А, защо, защо не сте създали, примерно, подобен съвет с синдикатите и с неправителствените организации, след като дълги години се изисква такъв? Um, I earlier in the Вече споменах по-рано в дебата, че ролята на държавите членки и на Европейския съюз, на, комисията по търгов... на комисаря по търговията, всъщност ние имаме различни роли. Аз установих този бизнес съвет, за да дискутирам с бизнеса и да видя как да насърчат тяхното производство и е износем за трети страни. Надявам се да продължават да работят в тази насока. Като министър на външните работи се консултирах, разбира се, и с гражданското общество. Два пъти в годината. Имахме нещо като заседания по теми като външната политика на Белгия и представителите на гражданското общество винаги са били добре дошли, когато са поискали а, среща с мен, за да се консултират а, и да говорят по определени въпроси. Така ще бъде и при новите ми задължения. Така, благодаря, казва председателя. При... Приключваме с този кръг въпроси. Минаваме към втория кръг от е, въпроси от поканени комисии. Ще дам думата на госпожа Штрифлер. Мишел Штрифлер от Комисията по развитието. Благодаря много. Сега вече има споразумение в рамките на СТО по спора между Съединените щати и Европейския съюз за бананите. Какви мерки ще вземете, за да могат страните от АКТБ да продължат да произвеждат банани и да бъдат конкурентоспособни на световните пазари, без да прилагат мерки свързани с социален дъмпинг? Радвам се, че най-после бе решен спора с бананите, защото в крайна сметка, ако искаме да приключиме кръга от Доха, трябва да има споразумение по бананите. Този, това споразумение е много важно, тъй като трябва да се намалят тарифите с 80%, ако нещата се е, е, разрешаваха само в рамките на СТО, докато е, нашето споразумение е нещо като една е, преждевременна жътва, е, успешна жътва. Също така сме предвидили 200 милиона евро за помощи за местните производители от е, страните на АТКБ включително и европейското производство на банани. т.е. в така най-отдалечените територии на Европейския съюз. Така че сме предвидели мерки в рамките на зелената котия Green Box, мерки за помощ за подкрепа на производителите на банани. Следващия въпрос.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 създаването на поста върховен представител, Европейския съюз иска да покаже, че ще има последователна външна политика. Разбира се, вие и ви ви вече го споменахте, че ще трябва да си сътрудничите с върховния представител, който всъщност е вашата предшественичка и това ще улесни нещата. Но аз искам да ви питам следното. Имате ли някакво е, мнение е, каква е връзката между споразуменията за партньорство и ССТ. Е, по какъв, какви са връзките между тези две споразумения и как ще работите в тази област? Благодаря ви. Разликата е, когато става дума за ССТ, става дума за търговия, основното е търговията, докато в споразуменията за партньорство е, външните отношения са е, основното, т.е. върховният представител е, отговаря за тях. Е, в, в, в крайна сметка в, в, в ССТ има, има много партньорство и има и политически аспекти, политически решения. Политическите решения се взимат от съвета на основа предложения, направени от комисията. Так, така че ние сме и част от преговорите е, по споразуменията за партньорство. А що се отнася до, до търговията? Персе, е, ние е, така много внимателно следиме не само да участваме, а да бъдем водещите в преговорите. Но разбира се, има и политически решения. А когато става дума за Русия, например, не става дума само за търговия, става дума и за много други проблеми, така че това са тясно свързани неща. Нямам допълнителен въпрос. Благодаря ви. Сега Втория кръг въпроси, задавани от членовете на комисията. Започваме отново с господин Захрадил. Благодаря, господин председател. Този път по-технически въпрос. Имаше много забележки по Лисабонския договор. Беше споменато за това. Не всички са особено щастливи да имаме такива проблеми. Но тук се създава една служба за външни действия, нещо, което като че ли допълнително осложнява нещата, вместо да ги улеснява. Моят въпрос е, господин Дегухт, имате ли въобще някаква идея как да се координира работата на Генерална дирекция търговия с тази служба, що се отнася до основните търговски, стратегически политики, особено що се отнася до връзките ни с трети страни и в случаи, като например как да се работи, как да се координират вашите действия с тези на представителите на въпросната служба. Благодаря. Търговията не е част от службата за външни действия. Ние сме извън, защото имаме различни компетенции. Но мисля, че също така е добре и трябва да имаме добро сътрудничество с въпросната служба. Тази служба ще бъде тук в Брюксел и ще действа също така и в трети страни. Най-вече страни, където имаме търговски делегации. Тези търговски делегации, въпреки че не са част от службата, те ще работят с нея и ще отговарят пред, директно пред Генерална дирекция търговия. Те, както вече казах, няма да са част от въпросната служба, но ще работят в тясно сътрудничество. Не се страхувам от подобен тип отношения, защото имам вече достатъчно опит, познавам дипломати в трети страни, в, в, в посолствата и определено мисля, че това може да се осъществи на практика. До сега винаги сме се сътрудничали много добре. Не виждам а, защо да не се случи и с новосъздадената служба за външни отношения. Така както до сега винаги се е съществявало в двустранни отношения. Благодаря. Следващ въпрос? Да, относно дерегулацията. Господин Баросо непрекъснато говори за по-добро регулиране. А вие планирате ли нещо по-конкретно за подкрепен на плановете на господин Баросо? идентифицирали сте тези части от правата, от общностните постижения на Европейския съюз, които евентуално биха могли да бъдат променени или премахнати, за да а, се съгласуват с тази точка председателя казва. Приемам въпроси, само които са свързани с предишния. Това са реплики. Но ще дам все пак думата на господин кандидат комисаря. Разбира се, че ще подпомагам господин Баросо. Той ми е шефа все пак. И а, ще си спазвам това, което съм а, а, се, се ангажирал да работя. Но европейското законодателство може да се разглежда под различни агли и аспекти. И съответно трябва да видим как, кое законодателство трябва да изберем за, и да променим или да спазваме в случай, че то е свързано с нашата пряка дейност. Но европейското законодателство като цяло всъщност един компромис, осъществен от всичките държави членки. Бих желала да отговоря на специфични въпроси, за специфични мерки, но тук не мога да го направя. Но не мога също да кажа, че ще имаме неприятелски подход на нашето законодателство. Благодаря. А сега господин Хигенс от Обединената левица. В вашия въпросник вие казахте, че искате така бързо да постигнете интегриране на пазарите. Господин комисар, но в много ССТ всъщност са, има разпоредби, които позволяват на многонационалните е, ком, компании да нарушават правилата на пазара, да се изнасят производства и по този начин да има социални е, последици. Смятате ли, че е, повече либерализиране няма да бъде само в интерес на големия бизнес. По какъв начин може да се съчетаят интересите на многонационалните компании и на работниците? По, този начин не се ли нарушават човешките права? Ние имаме малко по-различен подход с вас по тези въпроси. Нека да кажа обаче две неща. Аз първо не смятам, че една страна може да се развива без да развива економиката си, а економиката не може да расте без да се развива търговията. В крайна сметка, само когато има търговия, може да, може да има и а, износ на селскостопански продукти и а, така нататък. Така че в моето писменно изказване е написано следното. Целта на търговската политика е да изнасяме нашите ценности, т.е. защита на човешките права, борба с промените в климата. Това ще бъдат съставни части от цялата политика, търговска политика на Европейския съюз. Има ли реплика? Е, търговията трябва да бъде, може да бъде основа на, на солидарност, но може да бъде и основа на противопоставяне на хората едни с други. Така че на основата е, на след е, политически дебати. Вие казахте, че ще се подпише споразумение с Колумбия. Но не, не е ли ясно, че а, гражданското общество, неправителствените организации в Колумбия твърдат, че 43 международни многонационални компании са виновни и са отговорни за е, смъртни случаи, за, за насилие. така че в тази, в тази страна се упражнява и е, насилие срещу синдикалисти. Така че е, по, на каква основа смятате, че съществуват въобще възможности за, за подписване на споразумение с Колумбия? Както казах, ние няма да започнем да работиме по споразумение без да има една широкообхватна политическа дискусия. И, значи, ще има политическа дискусия, след това ще започне изработването на споразумение и чак тогава ще се стигне до подписване. Така че аз много внимателно ще следа различните етапи. Второ, в а, преговорите и в а, документите, по които сме се договорили до сега, има разпоредби, много ясни разпоредби, свързани с човешките права, с потъпването на човешките права. Трябва, че ще има а, а, много ясни ангажименти от а, ответната страна, но както казах, първо ще има политическа дискусия преди да започне изработването на споразумението. Сега господин Белдер от е, е, Европейските свободни демократи. Къде е той? Господин председател, господин кандидат, наистина чувствам е, определено родство е, или най-малкото партийно и политическо <laughs> родство и близост с кандидата. Но също времено е, говорим сега за е, монопол на пазара, за картелиране и и времено става дума за страни, които напират да се присъединят към нас. Необходимо ли е това наистина? Нека да погледнем е, какъв е стандарта на живота в Сърбия, например, какви са цените на стоките там. Вие самият казахте, че познавате много добре ситуацията и имате поглед върху нещата. Може би не е зле да помислите за конкретни действия. Да, е, е, става дума за опити да се създават картели, да се картелират предприятията. Това са неща, които ние просто не можем да избегнем. Това са явления, с които се сблъскваме непрекъснато. Но точно за това имаме разработена политика в областта на конкуренцията и се опитваме да защитим именно конкурентно способността на нашите производители. Именно в Европа е, има съгласие по въпроса, че свободния пазар би трябвало да бъде подкрепен и е, да се е, разрушат монополите, дори и тези, които и най-вече тези, които от години съществуват. Има ли други въпроси? Да. Е, този въпрос е, ще се отклони малко от предишния. Миналата година настояхме за бързото изготвяне на доклад от страна на комисията във връзка с детския труд. Господин кандидат, кога най-сетне ще получим наистина доклада, т.е. резултатите, заключенията от съответното изследване? моята страна, моето правителство смята, че този въпрос е много важен. Нека да напомня, че репликата всъщност не е втори въпрос. Тя трябва да е свързана с първият. Така че сега давам думата на господин Дегухт. Да, по искане на Европейския парламент наистина комисията възложи такова изследване е, изготвила е този доклад за детския труд. Докладът, доколкото ми е известно, е, е готов, е, представене на съвета и в следващите дни би трябвало да го получите и вие тук в Европейския парламент. Госпожа Фереро Валднер отговаря все още за тези въпроси. Мисля, че на 26 януари, когато е моят рожден ден, тогава ще влезе и доклада тук. Благодаря. Сега дам на господин Залевски от НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат, Лисабонският договор каза, че ще се сформира тази външна служба на Европейския съюз. Въпросът ми е как ще се използват инструментите по Лисабонския договор, за да се защитават економическите и инвестиционни интереси на отделните държави членки, ако те биват нарушени от дейностите на трети страни. Не става въпрос само за митнически бариери, но по-скоро как ще се осъществи този контрол в спецификата на отделните държави членки? И как ще се осъществи този контрол също и в самия Европейски съюз, ако има подобно нарушаване вътре между отделните държи, държави членки? Благодаря. А, инвестициите всъщност са нова компетенция за Генерална дирекция търговия. Това е разширяване на нашите компетенции. Вярно, че те са част от търговската картина. Има много проблеми, свързани с инвестициите. Вече имахме една първа дискусия по този въпрос и знам, че Европейската комисия ще се занимава по-подробно с темата. Съществуват вече инвестиционни споразумения за защита на инвеститорите. Те са многобройни. Ние ще запазим правната сигурност и след това ще видим какви инициативи ще поемем в отделните случаи разбира се, що се отнася до нашите прерогативи, свързани с инвестициите, засягат най-вече третите страни. Това е тема, която трябва да се разреши бързо, защото това засяга директно енергийната сигурност. Разбирам обаче, че нямам възможност да продължа с обясненията си. Благодаря, господин председател. А, благодаря. Следващия въпрос на господин Залевски. Благодаря. Вторият ми въпрос а, продълж... е продължение на първия. И а, засяга защитата на свободната търговия и използването на свободната търговия за насърчаване на европейските ценности. Говорихме за Украина, за ССТ с Украина. Мислите ли, че това споразумение трябва да бъде напълно автономно и да се да прави абстрахиране, да се абстрахира от вътрешната ситуация в страната. Или трябва да дадем някакви насърчавания на Украина, като по този начин всъщност окоръжим страната и я насърчим да продължи да развива правен, правенството на закон, върховенството на закона и а, човешките права. Да, а, споразумението с Украина всъщност е част от много по-голям пакет. И той, е част, той пък е част от своя страна, от цяла политическа глава, така да се каже. Но а, вярно е, че се опитваме с, с този пакет и с това споразумение да си осигурим енергийна сигурност – мисля обаче, че то е важно и като цяло в системата за свободна търговия, свързана с работната ръка и също и с опазването на околната среда. Така че нямаме един единствен подход, който да се съсредоточава само върху търговията. А, такъв ни е подхода и за останалите страни. Такъв ще е случай и с Южна Корея. Разбира се, е, вярно е, че в случая с Украина ние се концентрираме най-вече върху енергийната сигурност. Сега, господин Куташ, социалисти и демократи. Благ... Благодаря, господин председател. Ще поставя на дневен ред един много важен въпрос, В е, който вие засегнахте във вашите е, уводни думи, във вашето експозе. Е, ми се ще да получа малко по- разширен отговор. Става дума най-вече за критериите, свързани с е, климата, защитата на климата, с човешките е, права и с е, правата свързани с правото на труд. Така че какви са критериите ви в това отношение във връзка с вашия ресор? Да, резултатът естествено ще се отрази и на текстовете на спогадбите. Аз мисля, че ние междувременно вече сме разработили съответните е, критерии. Става дума за идентични изисквания, които ще бъдат заложени във всички спогодби, тъй като по отношение на отделните страни съществуват различни изисквания, що се отнася до защитата, опазването на околната среда, до екологичните изисквания. Но когато говорим за ценности, естествено, става дума за балансиране по отношение на спогодбите за търговия. Естествено, вие можете и имате възможност да насърчавате и защитата на правата на човека, преговаряйки с съответния търговски партньор или е, водейки преговори за търговска спогодба. Естествено, че всичко това е свързано и с е, договорите е, и за да кажем, е, работни места. Това се отразява и на на системата на опазване на околната среда и на спазването на правата на, правото на труд и заетостта. Всичко това е свързано с нашата работа, но става дума на първо място за спогодби, за търговия, които включват и тези елементи, за които вие говорите. Допълнение към въпроса. Да, ще се спра на, същия, на същата тема. Вие си спомняте през 2001 година САЩ прие един така, закон за търговията, който съдържа определени разпоредби и текстове за спогадбите за търговия. Какво а, мислите именно в тази връзка за новата търговия, за модернизацията а, в тази област? Аз смятам наистина, че е много важно, когато обсъждаме подобни въпроси, да подчертаваме необходимостта от един и същи подход от страна на Европейския съюз и на САЩ. САЩ полага усилия да се приближи до нашите позиции. Ние от своя страна също правим известни усилия. И ще бъде естествено по-лесно за нас в е, Европейския съюз, ако видим повече готовност за приближаване към нашите позиции от страна на САЩ. Много важно е, естествено, Европейският съюз и САЩ да прилагат един и същи подход, едни и същи принципи. Повече от 50% е, от световната економика, така да се каже, се пада на тези два е, глобални играчи. И ние би трябвало да работим заедно. А сега давам думата на господин Фола Господин Зелба от НП. Благодаря, господин председател. Господин кандидат, вие казахте, че има достатъчно тревожни сигнали от страна на определени индустриални браншове, определени промишлени отрасли, да кажем автомобилостроенето. И за, именно за това се задават толкова много въпроси във връзка с търговската спогадба с Корея, но това са въпроси, които се отнасят и до търговските взаимоотношения с други страни. Затова аз бих искал да ви попитам какво мислите по този въпрос, как смятате да защитите собствените ни промишлени отрасли, които са от стратегическо значение за нас. И освен това, когато говорим за САЩ, асоциирането на Централна Америка, особено след преговорите за бананите и е, преговорите в Хондурас през е, септември миналата година. Как смятате да ускорите е, търговските взаимоотношения с тези страни? Съгласен съм с вашите забележки, свързани с съвръщане на митата и таксите и трябва да видим в каква посока ще вървим. Както казах, обаче преди малко, това не е нещо ново, което току-що така се е появило в ССТ с Корея. подобна клауза съществува в, с, с, в споразумението с Колумбия, което в момента все още се прилага. Но прав сте, че, че трябва да обърнем по-специално внимание на този проблем. Що се отнася до е, Латинска Америка, наистина има политически проблем в Хондурас. Готови ли сме да е, разговаряме с Централна Америка а, е, и Хондурас, като Хондурас е част от това. А, е, трябва да направиме оценка на положението в момента, в който правителството поеме своите функции. Разбира се, това ще бъде едно политическо решение и вие ще трябва да дадете становище, вашето мнение по въпроса. Така че ние ще споделим отговорността. Но за сега просто не мога да ви отговоря на въпроса. Кандидата комисарио. Е- Благодаря, господин е, кандидат. По отношение на Колумбия споменахте защитната клауза, но сега, пет години след е, подписване на договора, може би е, трябва да помислим за някакъв друг вариант. Не е ли малко късно вече да е, изчакваме, така да се каже? Е, е, ва, вашия въпрос е, е за Корея, защото вие казахте Колумбия. Да, да, за Корея. Е, необходимост, необходимостта за промена на тази разпоредба след 5 години е... И аз си задам също въпроса е просто защото а, това ще се прилага в момента, в който вече не съществуват а, тариси. И това ще, ще, ще има всъщност някакво противоречие в този момент. Не знам дали прав... отговорих на вашия въпрос. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Досернез от Алде. Благодаря ви. Казахте многократно, че за вас външната търговия не е само цел, а трябва да бъде инструмент за прилагане и осъществяване на различни политики. Но ако не искаме да останем само в сферата на, на добрите намерения, трябва да се проведат реформи. Готов ли сте да приемете това че Европейския съюз иска нещата да се променят, да има съвсем друг обхват в търговията, в, не, в търговията да включва човешките е, права, социални аспекти, доброто управление. Е, вие отхвърлихте така наречената такса CO2. Сега не знам дали идеята е добра или не е добра, но бих искала следната, следващата комисия да каже, ние ще проучим въпроса и след това ще го обсъдим. Госпожо, казах, че Трябва да се предвидат а, някои промени в рамките на СТО, обаче след приключването на кръга от Доха. Не можем да го направим сега. Така че чак тогава ще можем да видим къде ще се впишат а, проблемите свързани с а, човешките права, промените в климата, социални аспекти и така нататък. Що се отнася до а, таксата за двуокис? Мисля, че в а, вашата Вашата страна бе въведена такава такса, която бе обаче отменена от Конституционния съд, защото а, нейното прилагане нарушава законите така че предполагам, че за в бъдеще пак ще има, има нови промени, ще има изменения и допълнения на законодателството. И ние сме се сблъскали с такъв проблем в Белгия, е, но имаше проблем с законосъобразността. И второ, не бих искал да, да, да има над, над, надлагане, залагане, надцакване и да се, да се стигне до една търговска война. Така че преди да достигнем до това, трябва наистина да проучим нещата подробности. Вие, казвате, вие споменахте изследване. Мисля, че а, изследването на въздействието в момента се е, е, прави и просто трябва да видим докъде. Да, аз мисля, че наистина трябва да има много повече оценка на въздействието, изследвания в Европейския съюз а, и да това да се свърже с развитието. Знам, че вие не сте а, по, е, отговаряте за развитието, но боя се, че в търговските споразумения с, с развиващите се страни този ас, аспект не се е, разглежда до, в нашата оптика. Е, все повече търговия, все повече търговия, това води до повече бедност, до хора, които загубват и малките е, парцели земя, с които са разполагали. Така че трябва според мен трябва да има много тясно взаимодействие между търговията и развитието, а това може да стане само с една много по-дълбока реформа на цялата търговска концепция. Госпожо, аз многократно съм размишлявал по тези въпроси. По, по какъв начин да направиме и да дадем повече възможности на развиващите се страни. Същевременно обаче е, не можем да виниме СТО или кръга от е, Доха за това, защото когато говориме за най-малко развитите страни, е, те не трябва да намаляват тарифите в рамките на кръга от Доха. От друга страна, тези страни имат до, до, свободен достъп до нашите пазари, когато става дума за всичко друго, освен оръжие. Така че не считам, че е, нашите действия са в е, противоречие с нашите ценности. Ние не създаваме допълнителни трудности на тези страни, но същевременно е, не трябва да, е, да, да забравяме, че развитието е нещо много сложно и все повече и повече установяваме това. А сега дам думата на господин Фелнер от НП. Благодаря. А, радвам се да чуя, че ще зачитате а, съществуващите инструменти за свободна търговия. Мисля, че а, таксата въглероден диоксид а, може да бъде полезна. Всъщност не самата търговия създава екологичните проблеми, но а, нейните последици. И се чудя как бихме могли да намерим някакви методи да се борим с екологичните проблеми, като едновременно с това това не пречи на свободната търговия и на търговията като цяло. Може би трябва да наложим нови ограничения на търговията и това евентуално пък може да навреди на нашите усилия за борба с бедността. Така че как можем да се справим с екологичните проблеми без да навредим на търговията? Сега, казва председателя, ще бъда още по-стриктен относно времето. Една минута за отговор. Благодаря. Един от подходите, които можем да имаме, е да се, се опитаме да имаме споразумения относно а, различни продукти, свързани с околната среда. В този момент, евентуално това може да стане на ниво СТО, ако се сформира, така да се каже, една коалиция от държави, не само развити държави, но също така и развиващи се, които са си набелязали същите схеми. А, примерно, Бразилия иска биоетанол да бъде включен в въпросния списък за продукти. Това трябва да се дискутира защото различните типове биоетанол а, са класирани в различни категории. Едното е устойчиво, друго не е устойчиво гориво и е съответно трябва да се премахнат тарифите за тези екологични продукти. Трябва също така да се насърчават различни екологични практики, техники. Със сигурност трябва обаче да се съсредоточим върху продуктите, тези, които се, е, управляват, се управляват от е, СТО. Благодаря. Да, мислят. Добре, че комисията мисли и за подобни възможности, както казахте с биоетанола. Но определено искам също така да знам. А, какво евентуално може да се направи в областта на законодателството, свързано с околната среда? Било то някакви митнически тарифи и а, други подобни. Може би вие бихте могли да използвате своят опит, за да направите нещо по въпроса, а пък от друга страна да направите всичко възможно, за да махнете а, други, а, други митнически бариери, които пречат. И а, трябва трябва, как може всъщност да се види дали няма да създаме допълнителни проблеми пред а, а, търговията когато искате да установите свободна търговия, по принцип започваме с примахване на митническите тарифи. Много от тези тарифи имат една склонност да стават все по-разпространени, все по-сложни. Така беше случай в Европейския съюз. Имахме нужда от десетилетия и а, преди да успеем да стигнем до единен пазар. На световно ниво това ще се разглежда в Световната търговска организация. Вие сте абсолютно прав. Не можем да имаме само странични ефекти. Понякога дори трябва да измислим мерки, които да предизвикат определени странични ефекти. но ако се съсредоточим само върху едно екологично законодателство, то ще се окаже вид протекционистична политика, така че не може да се ограничим само до него. Благодаря. А сега господин Ланге от социалистите. Благодаря, господин председател. Господин Дегъхт, е, струва ми се, че сме на едно мнение. Търговската политика е част от е, постиженията на Европейския съюз и лежи в основата и на социалния ни модел и на разбиранията ни за граждански свободи и права. Преди няколко седмици или месеци, нека да кажем, говорихме за защита на потребителите на интернет. Имаше доста оживени дискусии в това отношение и мисля, че е, в преговорите с е, САЩ отново се поставя под въпрос всичко това, което вече сме приели е, в рамките на пакета за Телеком и за защитата на достъпа до интернет. Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос, за да има малко повече прозрачност и по отношение на преговорите? Що се отнася до прозрачността, мисля, че вече отговорих. Казах, че това ще, това ще бъде едно от, първите, едно от първите ми задължения. Ще се придържам към а, теле, телекомуникационния пакет в акта. Това не трябва да бъде един ключ, с който да заключваме интернет. Мисля, че на факта трябва да се бориме срещу търговията с фалшиви продукти, с фалшификати. И Става дума за организираното търговия на, на фалшифицирани продукти, което е всъщност част от организираната престъпност. Но по този начин в никакъв случай няма да нарушиме свободата на търговията. Благодаря. Втората тема е социалното сближаване При нас има правила, които очевидно не въжат за други страни. Например, става дума за дъмпинга, за забрана на стъчкуването, например Южна Корея. И по този начин всъщност се наблюдава едно неблагоприятно въздействие върху нашата социална система и върху обстановката тук в Европейския съюз след като преговаряме и сключваме търговски спогадби с такива страни. Какво е вашето мнение и как смятате да защитите нашата система? Съжалявам, че разполагам само с една минута, за да отговоря на този въпрос. Но аз мисля, че има нужда от повече търговия, за да можем да запазиме нашата система на социална сигурност в Европа. Необходим ни е растеж е, този растеж няма да дойде и да се получи автоматично следствие на економическата криза. Какво трябва да направиме? Имаме инструменти за защита на търговията. А, ако на основа на економически анализи е, е необходимо да ги прилагаме, ще ги прилагане. В ССТ с Корея, което тук що споменахте, съществуват разпоредби, свързани с трудовото право, т.е. позоваване на споразуменията по МОД. И, а, а, и ако, ня, ако няма напредък в тази област с Корея и в споразумението с Китай също, става дума за едно оперативно а, споразумение, в, в тези споразумения има глави, които са посветени на економическите и социални права и ние ще бдиме за тяхното спазване. Сега давам думата на господин Папа Стамкос от ЕНП. Европейския съюз има отворен пазар. Може би най-отворения пазар. Това обаче не се отнася за, за, за нашите партньори или за някои от наши партньори, които продължават да прилагат е, тарифни или нетарифни бариери. Често има практики, които е, могат да се окачестват като социален или економически дампинг от страна на нашите партньори. Това не е само нелоялна конкуренция – но това също излага на опасност европейския потребител. Кои са според вас параметрите си некванон от наша страна за, за да се получат едни наистина балансирани и е, равно, е, равноправни споразумения? Това е един много сложен въпрос. Що се отнася до кръга от Доха, мисля, че трябва да се върнем към началото. И да видим дали целите наистина отговарят на, а, а, на, на, на, на, на, на целите и ще бъдат а, благоприятни за е, развиващите се страни. Европейския съюз зае своята позиция. Не, защото не става дума само за проблема на отношенията между севера и юга, а и на юг-юг и а, различията в различните развиващи се страни и различните положения. Така че, мисля, че ние им помагаме и трябва да продължиме в тази посока. Бих искал също така да подчертая, че винаги трябва да има баланс, когато, когато се налагат критерии на а, развиващите се страни. Защото ако, ако, ако, ако те, тези критерии може би са нормални за нас, но, същ, но същевременно ние трябва да позволяваме на тези страни да имат а, възможност да бъдат економически активни. Така че Това са споразумения, които трябва да бъдат приспособявани, защото трябва да взимаме е, предвид е, на какъв стадий на развитие са различните страни. Те не са на е, едно ниво с нас. Предишната комисия беше изградила една стратегия за Европа в глобалния свят. Вие имате ли някакъв план за действие за да подобрите настоящата рамка, така да се каже, за развитие на бъдещи споразумения за свободна търговия. Нека да кажа нещо. Това всъщност е част от нашата дейност. Това е вид защита. Но ние трябва също така да бъдем по-активни добре е, когато отбелязваме успех, например, наскоро с Египет, относно мобилните телефони. Това е част от нашата стратегия. А именно да се борим, да защитаваме а, нашите съответно производства, а също така да се борим с всякакви нерегулярни производства в рамките на стратегията като цяло. А сега дам думата на госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Що се отнася до открито говорене, вие сте същински рецидивист знаете, че по време на предишното изслушване вече се носеха слухове за вашата легендарна искреност. Вие много добре се защитавахте. И ето сега отново споменахте Република Конго. Това не ни изненадва. Като цяло, насърчаваме идеите за доброто управление, за справедливост, социална справедливост и човешки права. В това отношение ние заставаме зад вас. Но аз лично си мисля за нещо друго. Трябва ли обаче е, да, трябва също така да контролираме и щетите, а също така не само да останем на думи, но и да има реални, реален ефект. Относно щетите, особено що се нася до Конго, такива щети ще има и за бъдеще, защото те са част от вашата стратегия. Госпожо Декайзер, няма да влизам в една френско-белгийска дискусия тук. Бел, белго-белгийска. Но Доколкото си спомням, идеята беше аплодирана и от вашата политическа група в парламента. А, а така, така ли да го разбирам? Добре. Като комплимент да го разбирам, така ли? Е. Добре. <laughs> Аз няма да съм рецидивист на, на тема искреност, но се опитвам да остана все пак логично свързан. И е, втори въпрос. Да, относно последователността ви. Да, аз лично се опитах да ви направя комплимент. Определено има някакъв ефект. Вие говорихте надълго по колумбийския случай. И мисля, че ако има място, където се прилага е, доброто управление, това може да е колумбийския случай. И се радваме, че имаме човек, който е последователен. Euh, това всъщност не е въпроса. Мисля, че обясних гледната си точка по този проблем. И а, тази гледна точка не е, е, въжи само за Колумбия, но и за много други споразумения, които трябва да обсъждаме. Днес ситуацията е различна. Именно за това последователността е толкова важна. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Москардини от НП. Грация, съм dietro di лей. Ehm, Благодаря ви. Вие сте много компетентен и много добре подготвен. Но когато отговаряхте на някои от въпросите е, във връзка с дъмпинга и преговорите от е, Доха, е, не бяхте много убедителен. Знаем, че отдавна чакаме да се приключа с тези преговори и да се постигне споразумение, но вие не казахте твърде много в тази връзка. Кога според вас най-сетне е, ще можете да ни отговорите по-конкретно в писмените си отговори на някои въпроси, които ви зададохме предварително? Е, посочвате дискусии и решения, е, приети в пленарна зала на Европейския парламент миналата година, да кажем, задължителните указания за географски происход на продуктите, е, ние го гласувахме, но съветът е, не прие една част от нашите изисквания. През октомври всъщност вие не ни казахте какво точно, имам предвид комисията и комисарят Аштън, не ни казахте какво точно трябва да направим и как ще действаме. Знам, че Италия е една от страните, е, която е пряко засегната този дебат. Но можем да имаме само такива разпоредби, които са постигнати с поразумение между съвета и парламента. Това е част от процедурата по съвместно взимане на решения. И аз лично ще се опитам да убедя и тези, които все още а, си отстояват позициите. И ще работя по този въпрос. В съвета има разделение докато за да постигне споразумение ни трябва мнозинство. Не съм сигурен, че поне на този етап може да се постигне, но ще направя всичко възможно. Може би ще е по-добре да ми зададете същия този въпрос след няколко месеца, когато ще имам напредък и повече информация по дадената тема. la sua buona volontà qualche mese per да, ние естествено се отнасяме позитивно към е, добрата воля, която току-що е, формулирахте. От месеци чакаме, естествено, нещо да се направи и комисията и съвета да постигнат едно по-добро е, и решение и споразумение. Така че е, най-сетне, след като, да кажем, сме се споразумяли, след като чухме и вашето уверение, чакаме всичко това да приеме един много по-реален, материален израз. Би трябвало да се провери, естествено, доколко може да се хармонизира митническата система, системата на ментата е, в рамките на Европейския съюз, е, така че да се защитим по надежно срещу нелегалния внос на стоки. Мисля, че в това отношение може да се направи много повече. И що се отнася до незаконната, нелегалната търговия, мисля, че не бива да изпускаме от очи и търговията по интернет. По регламент 1383 от 2003 за митниците, този регламент ще бъде преразгледан, защото в холандският случай, където се даваше въпрос за генерични лекарства, този, тази разпоредба не беше приложена естествено, така да се каже. трябва тази а, разпоредба да гарантира, че има а, свободен износ на подобни генерици. Говорим за процедурата по съвместно взимане на решения. Не можем просто да кажем, че тя е хубави приказки, това е процедура и дава възможност за определени инициативи на отделните действащи лица, на парламента, на съвета и евентуално може да се стигне до комисия по помиряване или не. Аз мога да улесня процеса, но а, всъщност зависи, всичко зависи от съвета и парламента, дали ще постигнат споразумение. Благодаря. А сега отново господин Лукас от Зелените. Uh, сега втори е, въпрос го задам от името на един колега. Нека да се върнем към акта и а, е, споразумението за фалшифицираните продукти и а, е, от прозрачността парламента като че ли остана на страна от а, тези а, преговори и де, Генерална дирекция търговия се позова на поверителността на тези преговори. включително и на, на, на това, че Съединените щати се позовават на тяхното законодателство. Обаче, какво ще направите вие, за да информирате е, парламента, както и съвета за напредъка в преговорите, за да до, до, какъв, до каква степен ще бъдете отчетен и вие ще се опитате ли да се преборите с тези становища, които твърдат, че трябва да се запази поверителния характер на тези преговори? Ако става дума, ако има споразумение за поверителност между съответните страни, аз ще трябва да се позова на това и да зачета подобно споразумение. Така че аз ще се позовавам на, на документите, на законите. Но ако, примерно, преговори са почнали в при дадени критерии, при дадени условия, те не могат да се променят в хода на, на преговорите. Разбира се, вие можете да изразите вашето становище, аз да го взема предвид, има ли дуплика? Аз е, се чуда дали е, дали е било правилно да се приемат е, подобни условия за поверителност. защото става, става, става дума за всъщност е, е разпоредби и необходимост продиктувана от американското законодателство. По този начин ние сме лишени от информация. Така че вие съгласни ли сте с тази поверителност сама по себе си? И... А, понеже след това споразумение ще изтече скоро време, е, ще имате възможност да смените, да промените условията. Ще го направите ли? Е, новите е, вие се позовавате, може би, на най-новите правомощия, които проистичат от е, Лисабонския договор, а, възможността за съкозаконодателство и така нататък. Така че тогава е, нещата ще се променят. Нека не, не забравяме, че клаузата за поверителност е, е била установена при е, предишния режим и при предишната е, законодателна основа. Но не, не, не, не, не смятах, че ще, ще, е, зададете е, този въпрос, но нека ви припомня, че понякога споразумения има само защото съществуват е, е, клаузи за е, поверителност. И тъй като сега ще се, ще се подписва ново споразумение с Канада. Ние ще направим всичко възможно, вие да участвате активно. Но нека не забравяме, че двустранните споразумения са много по-различни от многостранните споразумения. А сега господин Чарнешки. Е, Учите. Благодаря, господин Захардил. Да, благодаря, въпреки че за трети път говоря. А, мисля, че спазването на човешките права и насърчаването му в третите страни е добра идея. Нека обаче да, сме, да се спрем на конкретни случаи. Шри-Ланка, например. Европейската комисия предложи временно замразяване на някои от системите за сътрудничество а, въпреки, че искаме да се борим срещу неспазването на човешките а, права и тероризма, нещата още не са блестящи в Шри-Ланка, въпреки, че има напредък, разбира се. Какво ще правим от тук нататък в подобни случаи? Какво ще правим в Шри-Ланка, например? Питате ме какво е настоящото състояние на нещата и какво мислим да правим. Ам... Комисията разгледа а, случая и е счита, че има няколко основни точки, които не са спазвани. Съответно, беше предложено на съвета да се занимае с а, въпросния случай и съветът ще има 6 месеца да излезе с предложение. След това по време на тези 6 месеца, извинете, ще продължим преговорите с Шри-Ланка и а, ще се надяваме тя да започне да спазва тези а, разпоредби на Международната организация на труда. Надяваме се след тези 6 месеца вече да имаме някакво решение. Надяваме се също така че а, всъщност основният нуто действащо лице в случая ще бъде Шри-Ланка и а, че а, е, няма да ни се налага да а, прилагаме някакви ограничения. Благодаря. Вие казахте, че е важно да се спазват и да се зачитат човешките права и че трябва да има добро управление. Но в случая с Конго, от много дълго време тази страна е опустошавана от война. Това не е единствената. А, а Европейския съюз търгува с тази страна, търгува и с други африкански страни в същата ситуация. Какво можем ние да направим, за да им помогнем? Тези страни се стараят да постигнат напредък. Може ли обаче ние нещо да планираме, да програмираме, и да направим? Ние в момента преговаряме с тези страни и а, вярвам, че бъдещите ни споразумения с тях трябва да са а, фокусирани не само върху развитието, но и върху подобряване на човешките права. Аз много зачитам идеята за помощ за търговията, така наречената Aid for Trade. Там въпросите не засягат директно тарифи или някакви други ограничения. Там говорим също и за чистата физическа възможност на страните да изнасят, било то логистическа, правна рамка – Именно за това ние е, сме особено заинтересовани от тази страна и говорим по нея също и в Световната търговска организация. И се надявам, че за бъдеще ще наблегнем още повече на този инструмент. Благодаря. А сега господин Лансдорф от Обединената левица. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Господин семи, комисар, вие и вашите колеги сте капитани в бурята. Вие пристигнахте в бурята на економическата криза. И тази тази криза засегна 57 милиона земеделски стопани. А, мисля, че борбата срещу безработицата минава през новаторството, нововъведенията. Трябва да има много по-широко обхват на научна и развойна дейност. Какво ще направите вие като комисар за въвеждането на научната и развойна дейност в политиката и в интерес на политиката. Мисля, че комисията може да направи много. Защото мисля, че това беше едно от големите пропуски <laughs> на Европа. Ето вижте, микроинформатичната революция. Всички изобретения са европейски, а производството се извършва, се, се прави извън Европа. А, същото не трябва обаче да става с зелената технология, с зелената промишленост. Ние сме изобретателите и трябва да запазиме производството тук. А, но мисля, че този проблем и този въпрос по-скоро трябва да се зададе на други колеги. Не е 100% вярно това, тъй като продуктите се продават, те са част от търговията, международната търговия е вашата област на действие. Така че да се надяваме, че ще има нови производства, нови области, е, нови области, където ние ще можем да бъдем водещи, примерно нанотехнологиите, е, нови софистикирани технологии и е, там, там вече ще е необходима и търговия. Да, това тогава, така погледнато, това се вписва в общата рамка на търговията. Това е свързано обаче както с търговия, така и с услуги. И, как вече споменах, ние искаме да се премахнат тарифите, свързани с екологичните продукти. А, сега, да, верно, от една страна става дума за продаването, за търговията на тези продукти, но е, струва ми се, че всъщност нашата, нашите слабости са изобретенията да се превърнат в истински продукти. Това е една много интересна дискусия, но боя се, че не ние трябва да я провеждаме тук е, и сега. Thank you. Благодаря. И отново господин Дартмут. Да, Говоря отново, защото един от колегите всъщност не можа да присъства. Ако мога да кажа, вие сте впечатляващ. Представенето ви беше впечатляващо. По 37-ми въпрос. Няма кой знае какво още да кажа, но все пак да попитам по 4.3. Относно по-широките цели доколкото знам, това е момента, в който мога да ви задам персонален въпрос, да получа вашето лично мнение. И ви питам тук, какво вие считате лично за европейски ценности, нещо за което говорихме в въпросния абзац, и какво вие лично разбирате под човешки права? My personal belief is that... Моето лично вярване е, че а, модела на общество, което имаме в Европа, трябва да бъде запазен. И комбинацията от свободна економика с широка социална защита изпазване на човешките права и то в цяла Европа, е и също така загрижеността ни за климатичните промени. Това е важно. Вярно е, лидерите не успяха да се споразумеят в Копенхаген, но няма само един виновник за това – Радвам се, че имам също така инициативи, свързани с развитието. Ние сме лидери в развитието. И а, това трябва да се спазва във всички хоризонтални политики. Така че аз определено мисля, че нашето общество е, се базира на важни ценности и съм горд, че съм част от него. Микрофон за оратора? Да, но Мислите ли, че търговската политика трябва да бъде използвана като инструмент, за да се изнасят нашите ценности към други общества? Бихте ли разяснили това? И също бих попитал, а, бих казал, че политизацията на търговската политика беше едва ли не запазената марка на вашия предшественик. И искам да попитам, ние сме членове на Европейския съюз, ние сме представени от търговския комисар. Това вече е достатъчно. А, но опитва ли се да се, опитвате ли се да направите една политизация и да изнасяте тези европейски ценности и всъщност кои са тия европейски ценности? Бихте ли разяснили това? I don't see, uh... Не виждам защо да не подкрепям едни ценности, които се споделят от цялото европейско общество и защо те да не бъдат включени в споразуменията. В крайна сметка търговията също е ценност, тя е и необходимост. Ние имаме, ние имаме нужда от търговията. Тя не е само благоденствие. Благоденствие, е когато се дадат малко по-добри условия на някой. Аз просто не виждам противоречие. Е, аз няма да, да коментирам е, е, подхода на моята предшественичка, освен да кажа, че тя извърши една наистина много добра работа. Да, не споменахте, а споменахте. А сега ще дадем тукмата на господин Тайрър от Алби. С него ще приключиме. Бих искал да да поздравя Майкъл за рождения ден. Честит рожден ден, Майкъл! И радваме се, че все, все пак успя да дойдеш тук и да участваш в това изказване. Благодаря, благодаря за е, пожеланията. Господин кандидат, във връзка с АСЕАН и Китай си задавам въпроса дали не трябва да променим подхода си спрямо Сингапур, така че да увеличим броя на страните, с които преговаряме. Вие самият говорихте за суровините. Суровините наистина са отрешаващо значение за промишлеността на Европа, за енергетиката ни. Но става дума не само за петрол, не само за нефт е, и газ, а и за е, руда, за полезни изкопаеми от друг характер. Затова ще задам въпроса за вас лично, като бъдещ е, комисар, отговарящ за търговията, смятате ли, че сигурността на снабдяването с суровини е от основно значение и как точно смятате да гарантирате тази сигурност? Но нека и аз да ви поздравя. Сингапур. Сега не е възможно да имаме ССТ с цяла, целия АСЕАН и за това избрахме двустранния подход – но си има една, един, една политическа рамка, регион към регион. Разбира се, нещата са различни в различните страни. Що се отнася до суровините, наистина става дума за един много важен въпрос. Става дума за 4 милиарда и половина годишно. Е, има експортни квоти, има експортни такси, минимални експортни цени, както е, китайците са пък и много новаторски, новатори. Така че наистина това е един проблем, с който трябва да се справиме. Той трябва да бъде решен в, а, поли, на, в економическия диалог на високо равнище с Китай, защото той е от огромно значение за европейската промишленост, е, за а, сигурността на цените и, и за да не бъдеме, да не се изправиме пред нелоялна конкуренция и нелоялни практики. От отговора ви разбирам, че според вас темата е важна. Бихте ли ни казали къде според вас в рамките на комисията трябва да се постави, така да се каже, центъра и кой би трябвало да бъде отговорният в рамките на комисията? Е, тъй като е, става дума за международна търговия в крайна сметка. И предварително да ви кажа, впечатлен съм от компетентните ви отговори до този момент. Аз ням, няма, няма дискусия в е, комисията. Е, ние в крайна сметка трябва да обсъдиме търговски въпроси, но те имат и политическо съдържание, политическо общество. На срещата на високо равнище между Европейския съюз и Китай тези, тези проблеми ще бъдат в центъра на обсъждането. Не бих казал, че тази политика е така, коя има чисто политически цели. Не, това е политика, която има економически цели Защото защото когато, примерно, цените на, на суровините са високи, това просто създава е, някаква нелоялна не, не, не конкуренция, нелоялни практики. Така че това е просто стратегия. Благодаря ви. Е, комисара има право на последни на едно последно изказване пред комисията и парламента. Аз по принцип не би трябвало да задам въпрос, но възможно ли е все пак да задам един въпрос? По един проблем, който според мен трябваше да бъде обсъден тук. До каква степен докъде смятате, че нашата комисия, парламента, може да участва и да бъде част от е, преговорните правомощия на комисията за бъдеще. Разбира се. И имате право, разбира се, да направите едно последно изказване. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, господин комисар. Първо искам да ви благодаря. Да благодаря на всички колеги за изслушването и за дискусията, която проведохме. Нека първо да отговоря на въпроса, който зададохте. Правомощията се решават от съдета. Това е по Лисабонския договор. И аз нищо не мога да направя в случая. Но аз признавам, че този парламент има важна роля в дефиницията на правомощията. Ще има консултации с вас. Ще се допитваме до вашата комисия, до парламента за евентуално проучванията, които правим, проучванията за резултатите и също така ще ви дадем нужните обясненията и ще ви дадем време да гласувате резолюции. Аз лично ще взема това предвид при преговорите ми пред съвета и ще се постарая да ви превърна в равнопоставен партньор. По време и след преговорите. Разбира се, просто всички спазваме Лисабонския договор. И последни забележки. Нямам кой знае какво да кажа. Искам че, но искам само да кажа, че понякога сме изправени пред много тежки теми, както, например, през последните няколко седмици. Толкова много въпроси, на които трябва да отговарям, но и те първо ще имам още много да разисквам с отделните служби. Но трябва също така да видим пред какви основни проблеми сме изправени и каква позиция можем да дадем. И ние, и аз лично, ще направя всичко възможно да спазвам основните ключови цели на европейското общество, за които говорих. Пример, екологичните, примерно екологичните цели, защитата на основните човешки права, на правата на труд. Мисля, че това е важно за останалата част от света. Важно е да имаме едно устойчиво развитие и в развиващите се страни, но това е важно и за Европа. Ако искаме нашата система, нашата социална система да бъде устойчива, ние имаме нужда от развитие и от растеж. Но не бива да мислим само в рамките на този растеж, а да мислим също така и за устойчивостта на този растеж. Благодаря. Uh,